Здравейте, колеги, да започнем. Много ни е натоварен дневния ред. Имаме някои промени. 13-та точка относно изпълнението и финансирането на дейности в Либия е отложена. 19-та точка също трябваше да се отложи за следващото заседание на 19 октомври. 23-та точка също трябваше да бъде отложена. Ако няма въпроси, приемаме дневния ред с тези изменения. Езиковия профил може да го видите. Трябва да приемем препоръките на координаторите. Ще разгледаме тяхното решение. Освен това в 6.00 часа предстои гласуване. Моля да подготвите своите карти. Трета точка протокола от заседанията 22-3 март, 8 юни, 26 юни. Ако няма възражения, приемаме, че протокола се одобрява. Сега можем да преминем към четвърта точка – с удоволствие казвам добре дошъл на господин Майкъл О'Флахърти, който е директор на Агенцията по основните права. Знаете, че тази агенция изготвя годишен доклад за положението в Европейския съюз. Той е много важен за работата на нашата комисия. Тази година докладчик е господин Франк Енгел, който идва насам. Първо ще изслушаме господин Офлахърти, след това ще чуем госпожа Киара Адамо, която завежда отдела по основни права и права на детето в Генерална дирекция правосъдие. Тя ще представи доклада на Комисията по изпълнение на Хартата на ЕС за основните права. След това ще чуем членовете на комисията. И тъй добре дошъл на Майкъл Офлахарти. Заповядайте, имате думата. Благодаря, господин председател, почитаеми членове на парламента. Оценявам възможността, че мога да се обърна към вас. Ние представихме своя годишен доклад 2017 година. Той под покрива тематичните области на работа на агенцията за 2016 година. Докладът е преведен на всички национални езици. Годината съвпада с годишнината от създаването на нашата агенция. Ние използвахме възможността да направим преглед на основните права в Съюза през последното десетилетие – ще споделя добрата и лошата новина. Добрата новина. През тези 10 години Европейския съюз постигна голям напредък по отношение на институционалните структури и ключовите законодателни елементи. Като казвам структури, вчера отбелязахме 10 годишнината на Equinet. Органите за равенство станаха много важни през последните 10 години – тук е много важна и ролята на Агенцията за основните права или АЕОП. Много е важна и ролята на комисията Либе, защото резолюциите, по които работи, се отразяват, разбира се, на основните права. Ние работим и с националните органи за основните права, видяхме, че тяхната бройка за разглеждания период се е увеличила от 10 на 17. Но, почитаеми членове на комисията, трябва да кажа, че има и сериозни празноти. Агенцията за основните права смята, че нейна задача е да посочи точно тези слабости. Ще започна с миграцията и най-вече положението на мигрантите деца. Говорили сме и преди по тази тема. Тяхната бройка остава много висока. 360 хиляди прекусиха Средиземноморието 2016 година. От тях 25% деца, множеството непридружени. Въпреки много сериозните усилия и напредъка, ние виждаме сериозни пропуски в закрилата на децата. Те не са защитени от злоупотреби, няма добра грижа за пристигналите в Европа, които вече са били жертва на сексуално посегателство. Виждаме, че и на много места центровете за прием не са достатъчно добри. Как откликва нашата агенция? Ние изготвяме ежемесечни доклади за основните права и миграционната криза и 14-те най-засегнати държави членки. Винаги говорим за децата. През септември месечният доклад беше фокусиран върху условията за прием в тези 14 държави членки – ние отразихме своите тревоги. На второ място ние изготвяме правни становища за вас 24 през 2016 година. Обръщаме специално внимание на положението на децата. Имаме становище по основните права и горещите точки. Това във връзка с предложението по Дъблинския регламент. Имаме и становище по въвеждането на ЕТИАС и реформата на Евродак. Ние освен това работим активно в горещите точки в Италия и Гърция. Ще разширим своето присъствие и във вътрешността на тези страни. 2016-17 година е един много важен период за агенцията, защото той съвпада с извършването на второто ни проучване срещу дискриминацията. Ние разглеждаме положението на мигрантите и мъцинствата. Съкратеното му название е С-1. Нашите проучвания за ромите бяха оповестени мината година. Те са много тревожни. Имаме и Европейската резолюция срещу тази група и борбата с това явление. Преди седмица ние оповестихме и резултатите на мисюлманите мигранти в Европа. Тук новините са и добри и лоши. Добрата новина Наистина, внушителна бройка от тези мисиомани са много привързани към страната, в която са настанени 76%. Но лошото е, че има модели на дискриминация и турмоз и тук инцидентите са много високи. 27% от запитаните казаха, че са били жертва на турмоз миналата година, като жените са в още по-лошо положение в сравнение с мъжете. Същевременно техните жалби към официалните органи са много малко на брой. Само 12% са се обърнали към официалните органи. От тези 12% само 4 са се обърнали към орган по равенството. Това проучване е много важен инструмент за разработващите политики като вас. На 6 декември ще проведем дебат в Европейския парламент, свързан с проучването. Казвал съм в тази комисия и преди, че е необходимо да има сигурност – но сигурността трябва да е съвместима с основните права. Законността, необходимостта, пропорционалността, липсата на дискриминация – това трябва да е рамката. Затова работи и нашата агенция. Това ориентира и нашата работа по ETIAS. Е През следващите седмици – ние ще говорим и за работата на разузнавателните служби, както и операциите по границите. Трябва да се борим и срещу радикализацията. Почитаеми членове на комисията, Ние също така приветстваме идеята за специална комисия за борба с тероризма, ще я подкрепяме. Преминавам към хартата. Тук също има добри и лоши новини. Добрата новина е, че позоваването на хартата е все по-често хората са запознати с нея. Ползва и Европейския съд. Но на национално ниво хартата не се познава толкова добре. Агенцията работи в множество области – за да насърчи позоваването на хартата на национално ниво. Сега разработваме хартопедия за да може петицион... вносителите на петиции да са запознати и да са добре информирани. До година сме предвидили мащабен проект за информиране. В заключение ще кажа, че съм оптимистично настроен, има огромни проблеми, но ние можем да опазим своята система за основните права, да обръщаме внимание на жалбите. Има два основни принципа. Първо да се изпълняват законовите задължения. Законът си е закон. И когато има нарушение, то трябва да се санкционира. На второ място би трябвало, освен това, да се придържаме към бизнес модела за основните права. Това означава всеки път да доказваме, че подходът чрез основни права е просто по-добрия и винаги резултатите са по-добри. На трето място трябва да работим с най-уязвимите в обществото, но и да убеждаваме обществеността, че Темата за основните права е важна, защото закриля всички. На четвърто място. Ние се притесняваме, че гражданското общество работи в все по-стеснено пространство. Ще работим и ще говорим за това през декември. Накрая, нашата агенция може да се използва по-ефективно. Вие я създадохте с цел подкрепа в областта на основните права. Вие и дадохте независимост, за да има принципност. Ние сме готови да работим за вас. С удоволствие ще го направим и очакваме нашите бъдещи дискусии за засилване на нашия мандат. Благодаря. Благодаря. Преди да преминем към размяната на мнения и въпросите, се обръщам към господин Адамо. Вие разполагате с доклада за 2016 година. Знаете какво се казва в него за хартата за основните права, госпожа Адамо. Майкъл Флайерти, благодаря, господин председател. Нека поздравя Майкъл Офлайерти Винаги е много полезно. Са много полезни неговите изказвания. Комисията възнамерява да е, вземе предвид всички е, установени факти е, и да ги използва като основа за мерките срещу дискриминацията и расизма и също времено да координира работата си с, други, е, с агенциите на комисията чрез така наречените горещи точки. Целта ми е да представя шестия доклад на комисията е, с приложението на хартата на основ... за основните права от Лисабонския договор насам се изготвя този доклад и целта е да има яснота, яснота как се включват основните права в всички елементи и на законотворчеството, напредъка на национално ниво и е, предизвикателствата. 2016 година не беше обичайна година. Сблъскахме се с много предизвикателства. Това е така от няколко години вече и основните права са поставени под изпитание. Освен това се увеличава популизма. Има и нарастваща носталгия по изолационизма на някои места в Европа. Има и економически предизвикателства. Председателя Юнкер съвсем наскоро излезе с изявление за състоянието на Европейския съюз. Той каза, че когато не се спазват правилата, дори в малка степен, трябва да го приемем на сериозно. И в харта, в доклада на комисията, очертаваме три основни елемента. Първо, Европейският съюз е съюз на ценностите. Той не е само пазар – това е съюз основан на ценностите. И това беше нещо, което ясно бе заявено в речта на председателя Юнкер. Това е основно послание и в нашия доклад. И е много важно, когато говорим за хартата за основните права, да имаме предвид, че тя е правно задължителна, а не е, просто едно хубаво пожелание – Длъжни сме да я прилагаме и европейските институции и държавите членки. Водеща роля играе Европейската комисия, но на национално равнище трябва да се гарантира върховенството на закона и имахме разговор по върховенството на закона с Полша. Вторият елемент, на който се спираме в доклада, е значението на независимия външен надзор. Много важна е ролята на Европейския съд за тълкуването и прилагането на хартата. Напредваме, защото съдът напредва. на национално равнище независимостта на съдебната система е крайно необходима, за да има демокрация, права на човека и върховенство на закона. Комисията подкрепя защитниците на правата на човека. Трета годишнина имаше Еквинет. Даваме подкрепа на защитниците на правата на човека и предоставяйки възможности за създаване на европейска мрежа на националните институти по правата на човека. Може да се направи и повече. Важно е да има добро пространство за работа на гражданското общество. Важно е да имаме и добро, добра мрежа организации, защитаващи гражданското общество, нещо, което е подчертано и в доклада Интфелд от миналата година. Една добра, добре функционираща демокрация следва да поставя правата на човека на централно място. И за това с готовност предоставяме техническа подкрепа на държавите членки за приложението на основните права. Наскоро разработихме така наречения Уизърд за основни права. Това е, това е, е, е програма, която насочва властите към кой орган да се обърнат, ако установят нарушение на основните права. А сега работим по нов инструмент, ЕФРИС, който може да изважда различни статистически елементи в зависимост от подбора на изискванията, географски и прочие. И този инструмент може е, да дава добра подкрепа за действията на нашите институции. На трето място, основните права трябва да бъдат включени във всички елементи на законотворчеството. Това е важно за доброто функциониране на институциите. Но правата на човека не трябва да се приемат като даденост – те трябва да бъдат защитавани непрекъснато. Говорим за основни права, но не всички виждат, че напредваме именно благодарение на работата на тези институции по правата на човека във всички области, е, включително и равнопоставеността между половете, борбата срещу дискриминацията и прочие. И е много важно да обръщаме особено внимание на най-уязвимите групи. Трябва да говорим и за миграцията и правото на убежище. В доклада споменаваме още нещо, което бе включено в него и миналата година. Европейският стълб на социалните права – той включва определени принципи, които не заместват на хартата, а по-скоро я допълват. Става дума за въпроси като детската бедност, ромските деца и други въпроси, които вече бяха споменати. И се надявам, че това ще ни даде възможност да разгледаме темите в още по-големи подробности. Миналата година излязахме с пет препоръки в, в рамките на препоръките страна, издавани страна по страна, свързани с положението на ромските деца. Борим се и срещу ксенофобията и всички форми на расова нетолерантност. Държавите членки, неправителствените организации в тях и международните организации оценяват нашата дейност, но има ли смисъл да предоставяме специални обучения на полицията, при положение, че ромите не се обръщат към нея, защото вярват, че няма да бъдат чути. Работим и по кодекс на поведение за за речта на омразата в интернет, така както е изтълкувана в рамките на юриспруденцията от на Съда по правата на човека в Страсбург. Друг важен въпрос е, директ, е, са медиите. Има директива за медиите, която по-настоящем се разглежда. Става дума за гарантиране на независимост на органите, регулиращи аудиовизуалните медии. Много е важно медиите да не могат да бъдат поставени под натиск. Говорим и за е, алгоритмите за филтриране на информация в социалните медии – този въпрос също е много важен. Във всички области е свобода на словото, е, дискриминация, защита е, на личната неприкосновеност и прочее. Добре, нека да зададем няколко въпроса на Майкъл Флагърти и госпожа Адамо. Докладчикът не е в залата в момента. Ще дам думата на колегите да се изкажат. Но първо един въпрос а, от практическо естество към Майкъл Флагърти. Споменахте, че агенцията може, че към агенцията могат да се обърнат отделни депутати. има ясни критерии какво може да прави Агенцията за основните права. Събира данни, е, публикува ги. Могат ли депутатите да се обръщат към вас за допълнителна информация, когато работят по докладите си? Господин Юрик, заповядайте. Bardzo dziękuję. Ja chciałem zapytać o kilka spraw dotyczących. Благодаря ви. Моят въпрос е свързан с, с събитията от миналата година. Последните събития са отразени в а, доклада, но не бяха отразени в много интересната иначе реч на директорът на Агенцията за основните права. Въпросът ми е какво смятате за случилото се в Франция? Във Франция беше прият закон, с който се забранява възпрепятстването на лесния достъп до аборт. Тук не говоря за член 2 от хартата, а за член 11 от хартата, в който са предвидени санкции в случай на оказване на натиск, което на практика означава, че е, невъзможността да се е, критикува лесен достъп до аборт на практика е един вид цензура. Знаете, че член 2 гарантира правото на живота, член 11 забранява оказването на натиск. Връщам се и на събитията в Нидерландия, където се разрешава Ефтаназията. Тук отново съм напълно несъгласен с подобни мерки. Животът, човешкият живот е неприкосновен. А на няколко пъти вече нидерландските власти заявиха, че е имало незаконни случаи на Ефтаназия, т.е на практика е бил сложен край на живота на човек, който не е бил наясно с това. Питам се дали сте разгледали последиците от закона за евтаназията в Нидерландия. Това са случай, който цитирах е много крайен случай, разбира се, но все пак и той е факт. А, трябва да споменем и член 14 от а, хартата, възможността да се възпитават децата по осмотрение на родителите в а, Румъния се постави въпроса за възпитанието на децата, за морала в училище, за това дали да се говори за въпроси като хомосексуалност в училище, например. Председателят ограничава времето за изказване на всички до две минути. Да, последен коментар отдавна вече искам, всички вла... изисквам от всички власти в моята страна. Всеки път, когато има нарушаване на правата на чужденец да се налагат възможно най-тежките санкции, тези случаи трябва да бъдат отразявани, разбира се, но едновременно с това не бива да се нарушава и свободата на словото. В хартсонните права се гарантира и свободата на словото и свободата на осведомеността. Вижте какво се случва в Швеция. Председателя прекъсва оратора. Do you have a point of order, Mrs. Госпожо Гиом, процедурен въпрос. Мерси, мерси, мисъл президент. Благодаря ви, господин председател. Съжалявам, че се намесвам на този етап, но ми се струва, че има проблем с начин по който се изказва господин Юрик на всеки, всеки, всеки възможен случай той използва тъй нареченията псевдоевропейски е, пример за това, че има нарушаване на свободата на словото в Франция, когато човек защитава правото на живот. Вече и писменно, и устно обясних на господин Юрек, е, че неговите твърдения не отговарят на истината, че свободата на словото се зачита във Франция, че отново е защитен в още един нов закон, че у нези, които се е, крият зад официални медии или официални източници на френските власти, за да се борят срещу правото на аборт, действително са санкционирани, но това по никакъв начин не ограничава свободата им словото по други канали, така че обясних го еднократно и отново ще го обясня, ако продължава да се изказва в тази насока. Good morning. Добър ден, господин Енгело. Моля, вземете мястото си, пристигате в отличен момент. Много ви благодаря, госпожо Гийом, за това уточнение. Next on the list is uh, Barbara Spinelli, please. Барбара Спинели. Грация, президенте. Благодаря ви, господин председател. Държа да благодаря и на господин Офлахарти за работата, която е свършил и работата, която върши всъщност от много време насам. Аз, между другото, подкрепим идеята за засилване на мандата на Агенцията за основните права. Имам няколко въпроса по някои конкретни аспекти, засегнати в неговото изказване. Първо, по въпроса за бежанците – може би трябва да обърна внимание на една тенденция, тенденция, която се засилва в рамките на Европейския съюз, а именно определянето на горни тавани за броя на бешенците или мигрантите, които могат да бъдат приети, определяне на квоти. Знаете, че в момента темата се обсъжда в Германия, но ми се струва, че подобни мерки противоречат на водещия принцип при индивидуално разглеждане на всяка молба за убежище. Друг въпрос, на който искам да обърна внимание, е възможността за събиране на семействата на бежанците. Все повече и повече се възпрепятства и това право и тази тенденция също се засилва в е, много от държавите членки. И питам се какво може да направим по тази въпрос. Може би не разполагаме с е, нужните сведения, а, относно борбата с тероризма, трябва да призная, че съм доста песимистично настроена. много голяма част от извънредните мерки, мерките предприяти в рамките на извънредно положение, на практика се превръщат в нормално положение чрез обезпечаването им по законов път и на практика се ограничават за неопределен период от време много голяма част от основните права. Това се случва в момента във Франция, откакто дойде на власт президентът Макрон, който мен лично много ме притеснява. Има и още имам и още един въпрос към господин Офлахарти. Казахте, че агенцията ви продължава да действа в горещите точки в Гърция и в Италия, също така и в пограничните региони. Питам се какво сте установили в Либия и в Тунис, например. Тоест извън границите на Съюза. И последният ми въпрос е насочен към госпожа Адамо, на която благодаря за изказването, между другото. Но имам един много важен въпрос към нея. Намесата, последващата намеса при случай на нарушаване на правата на човека. Какво точно значи това? говорим за политики, които са е, довели до систематично нарушаване на правата, заложени в хартата. От страна на орган, който принципно трябва да отговаря за защитането на тези права. Не бих искала всъщност институциите на Европейския съюз да се превръщат в е, някакъв корпус за бърз реагиране и да се намесват, когато е установен проблем с е, основните права. Благодаря ви. Знам, че са много аспектите в тази тема. Знам, че не е лесно, но все пак бих искал да помоля колегите да се вписват в рамките на две минути време за изказване. Благодаря ви. Areas, Ливия Ярока. Благодаря ви. Ще се случва върху въпроса с ромите. Знам, че другите колеги ще поставят другите важни въпроси. Благодаря ви всичко, което вършите в тази област. А по коментара на председателя как може да работим в още по-тясно сътрудничество, бих искал да задам същия въпрос в по-тесният област на работата с ромите как може да се преодолят проблемите с образованието и сегрегацията на ромите? Много сте постигнали, постигнати в това отношение, но смятам, че трябва да обмислим заедно някакъв план Б за местата в Европа, където все още има практическа сегрегация на ромите. Смятам, че трябва да определим крайен срок от 10 години за някои държави членки, за да се сложи край на сегрегацията, особено в училищата. Благодарим на вас и на целият екип за работата, която вършите на място. А друг програм, който споменахте, също е много важна за нас, ромите. Става въпрос за, екви, за мрежата Еквинет. Преди 10 години със създаването и тя ни даде наистина много, се оказа много голяма подкрепа за нас в борбата срещу антиромските нагласи. И мисля, че този нов инструмент, който ще използва, предлагате новият Wizard, може наистина да достигне до гражданите и може би трябва да се свържете и с групата на високо равнище, за да обсъдим не само въпроси свързани с, сегрегацията, но и по отношение на събирането на данни и несегрегираните данни относно ромите. Преди това няма как да се направи каквото и да е било за стратегията 2020-2030 година. Към момента ще бъде добре да имаме несегрегирани данни, това, което сте събрали за последните 10 години. А следващия ми въпрос е какво може да направим с правното основание за стратегията регламента за ромите. Дали ще има крайна сметка такова правно основание и дали ще се предвидят някакви санкции. Това към момента за нас е най-големият проблем при постигането на целите ни. поедихме по правия път, но именно Агенция за основните права е тази, която може да ни каже къде грешим и къде може да се справим по-добре. Бих искал да получи малко повече информация за това какво се случи през последните 10 години там, където ам, напредъка с ромите не беше толкова бърз, колкото са очаквали и ромите и останалите. Какво се случва, когато се появят и проблемите с мигрантите, как това се отразява на напредък по въпросите за ромите. Разбира се, тези въпроси се, трябва да се разглеждат по-отделно, но имат и области, в които те се припокриват, като например по отношение на образованието. Питам се също така дали разполагате с данни за радикализацията в ромските общности, защото като антрополог получвам въпроса от две години насам и мога да ви кажа, че има много сериозно разминаване между данните, които пристигат до нас. Има много сериозно тенденции за несъгласие с, страна на ромите, начинът по който са били разходвани средствата, отделени за тях. В Унгария, например, работим с инструмента за интеграция РИТА, който има за цел да даде достъп до най-неправданите, най-бедните хора като нас. Бих искал да чуя мнението ви за този инструмент. Благодаря ви, София Интвелт има думата. Благодаря ви, господин председател. Най-напред е, бих искала и аз да благодаря на господин Офлахърт и на госпожа Адамо е, за презентациите, но и за личнията им ангажираност в защита на основните ценности на Съюза. Давам си сметка за всичко, което вие вършите. Едновременно с това обаче самият формат на днешната среща ясно показва, че не обръщаме същото внимание на въпроса за основните права. Обръщаме се към, към темата се едно е някакъв административен въпрос. Но това не би трябвало да се обсъжда тук в тази зала, би трябвало да се обсъжда на най-високо политическо равнище. Но всеки път разглеждаме е, въпрос и докладите в този формат и смятам, че допускаме грешка по този начин. Госпожа Адамо с пълно право отбеляза, че Европейската комисия е пазителката на договорите и пак казвам, давам си сметка за работата, която вие вършите, която е отлична, но Европейската комисия, самите и по някакъв начин изпълнява своите функции на пасителка на договорите. Те използват всяка възможност да се измъкнат от задълженията си да защитават основните права. Независимо дали говорим за право на прекосновесност на личния живот, правата на ЛГБТ общността в Литва, например, или всички проблеми в Унгария и в Польша, за които всички сме запознати. Всеки път самите комисари нямат нужната смелост за да изпълнят да изпълнят задължението си. И дори и проевропейско настроените партии продължават да се държат с Европейския съюз и Европейската комисия като някакви технократична, технократична организация, докато антиевропейските, ксенофобски и расистски настроени тенденции дават сметка каква прекрасна платформа може да е Европейския съюз за изказване на техните мнения. И именно това е парадоксално безумното, бих казала циничното. Ние финансираме организации, които се противопоставят на правото на свободен избор по отношение на аборта, например. Първо ги финансираме, после се опитваме да замажем последиците с някакви резолюции и нататък. Така че смятам, че трябва да стане много по-проактивни при защитата на основните права. Ако погледнете какво се случва на световно, на световно равнище, Китай и Саудитска Арабия говорят днес за основни права, което напълно обесценява самият термин. А мен въобще не ме вълнува терминологията, между другото. Трябва да се върнем към основните ценности. Знам, че вие много ангажирано работите в тяхна защита, но мисля, че е крайно време Европейският парламент за да започне да защитява основните права на практика, а не само на думи. Благодаря ви. Непълно съм съгласен с тази гледна точка. Затова и когато дойде е, директорът на Агенцията основните права и представителят на Европейската комисия се оказва, че много от колегите имат много да кажат, да повдигат много сериозни въпроси, било то свързани с беженците и беженската криза или проблемите с ромите. И се опитваме да обединим всичко това в един дебат. Няма как директора да отговори на всички тези въпроси. Вярно, че процедурата е малко странна, но от друга страна е факта, че е, обсъждаме дейността на една агенция, която се опитва да работи по всички тези въпроси, затова трябва и да разговаряме с нея по този начин. Така че нека да прояви малко повече разбиране тук между колегите за това как работим с агенцията. но е, разбираме защо всеки се изказва по 4 минути вместо по 2 минути, но ви моля за малко повече дисциплина да се придържате в рамките на 2 минути. Да, Франк, знам, че чакаш ще ти дам думата. Господа Киничи. Госпожа Киничи. Grazie Presidente, cercherò io di rispettare i due minuti, cercherò io di essere molto... Благодаря. Господин председател, ще бъда кратка. Благодаря на доктор Флахърти и госпожа Адамо за много интересните доклади. Това са теми от конкретен интерес за нас. Ние им обръщаме много внимание. В съобщението на комисията се споменава директивата срещу тероризма – Предполагам, че въпросът за основните права може да се включи в основна директива. Вие много сте работили по темата, аз отчитам вашата работа и разбира се, разчитаме на вашата помощ и в бъдеще. Към господин Офлахарти Интересуват ме най-вече непълнолетните. Исках да привлека вниманието ви към закона, който наскоро беше прият в Италия. Както и вие казахте, ние нямаме достатъчно надежни системи, които да помагат на пострадалите от насилие малолетни и непълнолетни. Бихте ли казали няколко думи как моята страна може по-добре да изпълнява правилата? Вижте, само две минути говорих. Извинете ме, Катрина, аз Просто исках да кажа, че наистина всеки иска да засегне много наболели проблеми и затова е трудно да се вместим във времето. Госпожа Мецола, благодаря господин председател, благодаря ви господин директор. Оценяваме работата на вашата агенция, защото има големи предизвикателства за сигурността, популизмът се шири. Така че е много важно вашата агенция да, да бъде чута. Ние ви подкрепяме, но трябва по-често да ви чуваме. Защитата на основните права е факторът, който превръща Европейския съюз в съюз на ценностите, а не економически блок. В Европа обаче има все повече обезпокоителни случаи на ксенофобия и расизъм. Ние трябва да дадем отпор и за това много благодаря на работата на агенцията е, за това, че ни напомня за нашите европейски ценности. Разбираме, че Разбира се, лицата, които не се нуждаят от международна закрила, трябва да бъдат върнати в своите страни, като се спазват техните права и се опазва достоинството им. Вашата агенция има много важна роля тук, но исках да поговоря и за речта на омразата в интернет. Смятате ли, че се разбира сериозността на проблема и какво могат да направят държавите членки чрез правителствата си и неправителствените организации. Необходимо е да има и партньорства с частния сектор, може би. Накрая нека кажа, че ние не виждаме противоречие между доброто законодателство за сигурността и защитата на основните права, би трябвало тези два процеса да се развиват заедно. Благодаря. Докладчика по доклада за основните права беше Франк Енгел, затова му давам думата. Благодаря. Съжалявам, че нямаше как да съм тук по-рано, но се връщам от мисия от Африка – Въпрос на логистика, извинявам се. Междувременно от сътрудника си разбирам, че агенцията се изпрява на повечето от проблемите, които разглеждам и в доклада. Освен това, аз съм работил с агенцията и преди по изготвянето на първия вариант няма никакво съмнение, че ще има доста изменения, тъй като темата е деликатна. Ще засегна няколко въпроса, не искам да удължавам излишно дискусията. Ясно е, че има една голяма тема и тя е миграцията, защото хората реагират различно на различните от тях. Ние се опитваме да фокусираме доклада върху тази тема. Другия важен въпрос е върховенството на закона, защото това, което виждаме на континента сега е, че има някои отклонения от законността и ние трябва да ги спрем сега, иначе ще се окажем в много неприятна ситуация. Не става дума за една или друга страна, а става дума, че а, всъщност много от тези страни ще попаднат в капана – Например, въвежда се извънредна ситуация, която става постоянна. Не може да има постоянно извънредно положение. И какъв е резултата? Единствените, които страдат, не са престъпниците, а стотиците като мен, обикновените пътници. Всички тези политики за някаква показна сигурност не водят до нищо. И накрая за организирането на доклада тази година обръщам се и към докладчиците в сянка, казвала съм го, но ще го кажа и сега. А, би било добре доклада да е по-кратък, отколкото през миналите години, което означава да нямаме 1500 изменения, които да засягат абсолютно всички възможни въпроси за основните права. Например, ромите. Има си отделен доклад за ромите, който се изготвя в момента. Доклада на Сурая разглежда конкретно този въпрос – не е необходимо да дублираме всичко, което прави тя в доклада си. Разбира се, ако вие имате някои позовавания, аз ще ги включа с удоволствие. С удоволствие ще включа и други теми, но наистина има един дълъг списък от доклади и резолюции на Европейския парламент, по които се работи – или са приети, или предстои да бъдат приети и те разглеждат доста от тези специфични области. Мисля, че разумният подход е да оставим основното в тези текстове, докато нашия доклад 2015 до 16 година да е по-насочен, по-кратък и да се ограничи до най-основното. Много бих се радвала, ако колегите ме подкрепят в този подход. Знам, че няма да успеем да имаме кратък доклад, но поне да имаме един сравнителен успех. Аз наистина се възхищавам на подхода на докладчика, но ще видим какво ще стане. Вие ще бъдете възнаграден от провидението, господин Енгел. Надявам се да имате кратък доклад. Ще видим колко изменения ще постъпят, но аз от опит знам, че сигурно ще съм много. И тъй, колеги, има ли някой, когато да съм пропуснал? Не. Нека кажа, че заедно с моя екип следващия месец ще ги посетя агенцията в Виена, за да се запозная с тяхната работа, както познавах и работата на предшествениците им. Знам, че това е много трудна задача, областта е огромна, много деликатна. Майкъл, заповядай. Благодаря, господин председател. Ще отговоря първо на вашия въпрос за това как можем да работим в подкрепа на отделни членове на Европейския парламент. Всъщност, някои от вашите колеги вече дадоха примери за такова сътрудничество. Например, нашата подкрепа за резолюцията, спомената от господин Енгел – Госпожа Ярока говори за възможностите за сътрудничество. Точно това искаме да чуем. Ще се спре и на въпроса за ромите, но така или иначе, вие споменахте данните. Ние разполагаме с огромни обеми данни. Всички те могат да се намерят онлайн, това са агрегирани данни, но можем, разбира се, и индивидуално да брифираме членове на парламента и техните екипи. Госпожа Дамо спомена бъдещия проект за системата за информираност за основните права. Той все още не е започна, но ще бъде един много важен склад на натрупани опити и анализи в държавите членки. Господин Юрек, благодаря ви за наблюденията. Нека ви уверя, че агенцията наистина е готова да изпълнява своя мандат, да опази достоинството на нашите общества. Но разбира се, ние опираме до конкретния мандат – Хартата наистина гарантира право на живот, както и много други права. Но всичко това, доколкото е в правомощията на Европейския съюз. И ние, разбира се, трябва да се съобразим със своя мандат и многогодишната рамка. Госпожо Спинели, вие говорихте за това, как можем да работим и по-убедително с един по-силен мандат. Благодаря ви, ние бихме искали по-разширен мандат, за да можем да работим и в полицейското и съдебно сътрудничество. Бихме искали да имаме капацитета да изготвяме становища по проекто законодателството, а не към нас да трябва специално да се обръщат за такива становища. Вие говорихте за мигрантите и опасностите за семействата. Ние сме съгласни, не бива да се нарушават законовите норми. Винаги, когато се погазва принципа за семейно събиране, се прави нарушение. Ние имаме доста доклади в тази област като неотдавнашния доклад насочен към избягването на връщането. Вие също така споменахте разузнавателните служби, законите, които се приемат извънредно. Мисля, че докладът ни ще помогне да се решат и тези въпроси. Ние правим анализ на правната рамка в Европа традиционно, що се отнася до разузнавателните служби, но сега има и анализ на изпълнението. Това е много полезен материал. Със сигурност правителствата смятат, че е много полезен, когато преработват своето законодателство в сигурността. Не съм искал да ви обърквам за горещите точки. Ние не можем да работим извън Европейския съюз, а само в държавите членки. Такъв е нашият мандат. Но просто казах, че трябва да се работи не само в горещите точки. Господин Юрек, благодаря ви за вашите наблюдения. Ще видим как можем да работим заедно. Но нека кажа, че ние можем да направим много повече. Например, Наскоро излязохме с таблица за интеграцията на ромите. 2011 до 16 година. Започва и събиране на данни за положението на ромите в 16-те държави членки, които не са включени в МИДАС 2. Събираме данни по предизвикателствата за ромската интеграция на местно ниво и съответно мерките, които се предприемат. Госпожо Инфелд, благодаря ви. Благодаря и на останалите, които подкрепиха агенцията. Съгласен съм с госпожа Инфелд. Както каза, тя не бива да бъдем плахи. Госпожо Киничи, благодаря ви. Вие искахте да кажа няколко думи за Италия. Точно сега се връщам в Италия. Бях в горещите точки в Сицилия. Виждаме напредък, виждаме подобрение и това трябва да се аплодира. Видях, че подхода на горещи точки се изпълнява много добре в Сицилия. Разбира се, предстои още много да се направи, но това, което се прави в Гърция и Италия е добро. Госпожо Медсола, вие зададохте въпрос за все повечето случаи на речно омразата в интернет. Тук не става дума за някакъв изцяло нов начин на мислене. На първо място трябва да се приложи закона. Хората се измъкват. Необходимо е да се даде отпор, но не го виждаме. В някои части на Европа можеш да кажеш каквото си искаш и от това нищо не следва. Би трябвало да е ясно, че едно престъпление си е престъпление и нищо друго – Също така вие, госпожо Мецова, попитахте какво можем да направим при насилствените връщания и зачитането на човешките права. Ние можем да направим повече, но разбира се, за това ни трябват и повече ресурси. И накрая, господин Енгел, благодаря ви за милите думи. Ние наистина приветстваме фокуса върху върховенство на закона. Основните права не изчерпват всичко. Върховенството на закона е по-голямата тема. Агенцията ще работи и в бъдеще. Благодаря. Госпожо Адамо, бихте ли отговорила? Да, мис Пинелли. Е, Благодаря много. Благодаря за конкретните въпроси е, на е, госпожа Спинели, която зададе въпрос. Нека да припомня въпроса как може да се поправи нещо след като вече се е повредило. Ами, всъщност, ма, ма, трябва да с, с, кажа нещата малко по-ясно. Всъщност не трябва да се оставят нещата да стигнат до там, че системата да не функционира. Работим в контекста на принципа на по-добро законотворчество. Тоест целта е законите да функционират така, че да може а, да не се стига до такива проблеми. Има а, сериозни проблеми. Въпросът е да се намери балансът, да се установи и ам, при, дали има пропорционалност и дали има необходимост. А въпросите, зададени от госпожа Киничи, бяха особено, по особено деликатни теми. Става дума за, а, борба, за законите за борба срещу тероризма, приети миналата година. Трябва да се направят а, експост оценки поради тези закони за евентуалното им въздействие върху правната система. И във връзка с зададения ви въпрос, точно това правим сега, правим оценка експост на директивата за борба срещу тероризма и работим в сътрудничество с организации работещи за защитата на правата на човека. И така, като цяло се опитваме да предвидим нещата предварително, но по някакъв се налага да правим такива оценки на въздействието и експост. Сега по въпроса за децата лече Цампа в Италия може да бъде разглеждан като основна практика. Е, пример за добра практика. Е, особено що се отнася до попечителството. Възнамеряваме да създадем европейска мрежа по въпросите за попечителството и правата на децата в горещите точки, центровете за приемане. Следващия форум за правата на децата на 7-8 ноември, както знаете, е посветен именно на насърчаване на приложението на методи альтернативни на задържането. След това, по въпроса зададен от госпожа Мецела за речта на омразата в интернет. Отново и тук трябва да задълбочим партньорствата си по, Малтийското, по време на Малтийското председателство. Имаше много полезни семинари по тази тема, как да се е, работи срещу речта на омразата, особено ксенофобска реч на омразата. Работим с гражданското общество и с е, фирми, работещи в областта на информационните технологии. Данните, доколкото си изпомням, показваха, че средно 50 и девет процента от изказванията, които а, представляват реч на омразата, успешно са свалени а, от интернет, а, от форумите, от съответните фирми. Още един важен въпрос по, по изявлението на госпожа Интфелд. Тя не е залата в момента, но искам да заявя следното. А, не мисля, че е, подхождаме е, срамежливо. А, аз може е, като човек да съм срамежлива, но мисля, че що се отнася до защитата на правата на човека, комисията съвсем не работи срамежливо. И ако е, Европейският парламент е, иска да покани и политическите е, ни лидери, е, с удоволствие ще ги съпътствам тук. Благодаря ви много. Действително насърчаваме възможно най-задълбочени контакти между членовете на нашата комисия и Агенцията за основните права. Колеги, преминаваме към точка 6. Директивата на за Европейския център за наблюдение на наркотиците и зависимостите. Има двама представители от управителния съвет, които ще дойдат тук, господин, господин Волфган Гъц и господин Томаш Забрански. Не, всъщност, извинете, само господин Гоц е тук, защото господин а, е болен днес. И така. Докладът на господин Костел е, е за резултатите на работата на агенцията през 2016 година. Давам думата на господин Гоцил, който е добър наш приятел. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми депутати, членове на комисията Либе, уважаеми дами и господа, благодаря ви за тази отлична възможност да представя пред вас годишния доклад за дейността и резултатите на работата от 2016 година. За агенцията 2016 година беше година на трансформация, година на преобразяване и преход. Това беше първата ми година като директор. Приложихме работната програма, започнахме да прилагаме и известни реформи, за които ще разкажа днес. Ще говоря за дейността и за отчетността в центъра. Какви са новите е, е, познания, натрупани от центъра по отношение на наркотиците? Първо, 44 публикации са публикувани миналата година, научни публикации по темата, 27 научни стати или глави в научни издания във връзка с новите развития и познания в областта на наркотиците и три големи доклада. Първият е доклада за пазара на наркотиците, представен тук в Брюксел заедно с комисаря Аврамополос. Е, на това събитие имахме възможност да уведомим депутатите в Европейския парламент, че имаме нови разчети за размера на пазара на наркотиците в Европа 24 милиарда евро годишно. На, на толкова възлиза този пазар. Тази цифра а, представлява първи разчет. А, ще продължим да работим по нейното уточняване през следващите години. От там нататък трябва да вземем предвид възде... въздействието на този пазар а, на потреблението на наркотици, производството на наркотици в Европа и тясната му връзка с сериозната и организирана престъпност. Нека да ви припомня, че имахме подробни публикации по е, няколко теми, например свръхдози при потреба на наркотици, е, продажба на наркотици по интернет и други. Една от тях, всъщност, е, една от тези публикации беше и за проблема е, свързан с предаването на хепатит С поради използване на наркотици. Миналата година сме имали 1 милион посетители на нашия информационен вебсайт е, за годината и 100 000 пъти са гледани видеоматериалите, които близо 100 хиляди пъти са гледани материалите, които изготвихме. Всъщност изготвили сме много добри, и прости, ясни информационни видеоматериали по някои теми. Едната, е, е едно от най-популярните видеа е за дефиницията на декриминализацията и то се гледа ам, не само от посетители от Европа, но и от а, извън Европа. Освен това представяме специализирана подкрепа за работата в областта на политиката по наркотиците. 36 пъти са се обърнали към нас миналата година европейските институции и с искане за конкретна информация. Ето, например, бе предоставена много подробна информация с целите, е, за целите на прегледа на стратегията на Европейския съюз в областта на наркотиците. 36 международни събития и европейски събития отправиха покани към нас миналата година. едно от тези важни събития миналата година през април беше срещата на специалната сесия на Генералната асамблея на ОНЕ за наркотиците. Минали април. Там ам, представихме познанията натрупани в Европейския съюз и в нашата агенция. Предоставяме постоянна подкрепа а, за изготвянето на политиката и вземането на решения в Европа и на, европейско, а, на равнище Европейски съюз и на равнище държави членки. Множество държави членки са се обърнали към нас за информация по различни теми. Една от темите, която мога да дам като пример, бе повдигната от Швеция, която поиска нашите колеги да посетят Швеция и да обсъдят раз, раз, проблемите, свързани с свръхдоза и при използването на наркотици в тази страна. Продължаваме да разработваме допълнителни дейности, които отговарят на стратегията и е, които са за подкрепа на лицата, практикуващи в областта. 150 е, учени в Европа бяха обучени миналата година. Те работят е, или в областта на наблюдението на наркотиците или анализа на ситуацията. Заедно с СЕПОЛ работихме за допринесахме за обучението на 440 служители на полицията и 29 000 пъти е свалена а, информация, съдържаща насоки за предотвратяване, лечение, намаляване на вредните въздействия и социална реинтеграция на а, наркозависимите лица миналата година. Има увеличение на психоактивните вещества на пазара на Европа. Те се е, идентифицират от е, системата за ранно предупреждение в Европа, която се координира от е, нашия център за наблюдение. От 620 такива вещества, които следим, Миналата година 423 са били засечени в един или друг момент на европейския пазар. Тази цифра е изключително важна. Много често ни питат колко нови вещества идват на пазара. в, що се нася до новите вещества, има известен спад – може би това е резултат и от законодателните мерки, които бяха приети и системата за ранно предупреждение и мерките за контрол на ниво държави членки, на ниво Европейски съвет и на индивидуално равнище в отделните държави членки. Но това е само част от картината. Другата част показва, че пазарът все още е много активен, идват нови вещества, стават популярни е, за една година, следващата година изчезват от пазара. И така общия брой вещества показва малък спад, но има обратна тенденция, що се отнася до проблематичните вещества. Дефентамина, например – и неговите производни. Следващата година ще работим по оценка на риска на, тези, на този тип вещества. Това е една от много сериозните причини на смърт при свръхдоза в Европа. И трябва много добре да следим какво се случва в други части на света е, с тези наркотици. Не само в Европа. Това са услугите, които предоставяме на нашите потребители. Има и работа, която вършим, която е по-малко видима, но която също има от която също има полза. В Европейския център миналата година имаше 10 специални срещи на професионалисти в областта. Освен това, за първи път приложихме изцяло а, новият пакет за а, подаване на информация, за доклади по темата. И освен това, а, провежда, много работа се върши от центъра и от държавите членки, но особено внимание се обръща на показателите за анализиране на, на предлагането на наркотици. Много се радвам, че през декември миналата година приключихме последния етап на планирането за, на това, което беше планирано за последните 4 години. Продължихме да е, идентифицираме, получаваме и анализираме нови данни, идващи от нови допълнителни източници, включително използвайки данни с отворен код и така наречените големи масиви данни, известни като Big Data, които са много полезни за целите на анализа. Резултатността на работата на центъра. Спомните си, че, през, че в работната програма на центъра има дефиниция за, това, за всяка дейност, на кое равнище на приоритетност се намира има няколко нива. Ниво 1, ниво 2, ниво 3. За приоритетите от ниво 1 имаме 97% изпълнение. Ниво 2 83%, ниво 3 60%. Отначало, когато въведохме тази система, първите години бяхме малко по 100% за ниво 1 и малко а, над 90% за ниво 2. Сега прилагаме друга стратегия. Следим работата на агенцията през цялата година, а не е, на два момента в годината. И е, виждаме, че има много по-добър много по-добър баланс. 97% е, за приоритетите за ниво 1. Останалите 3% няма да имат отрицателно въздействие, защото става дума за отлагане на един доклад при постигната договореност за това. При с приоритетите от ниво 3 успяхме да постигнем по-високи резултати от миналата година. Е, освен това сме по-опитни при дефинирането на приоритетните области. Така че като цяло резултатността на работата на агенцията е доста висока. Миналата година най-важният елемент в работната програма беше да се разработи дългосрочна стратегия до 2025 година, която имах честа да ви представя малко по-рано тази година. Сега за бюджета и финансирането ще представя три цифри тук, за да ви е, покажа как работим за по-добро приложение на бюджета за работната програма на агенцията. 100% какво показва тази цифра? Ми за първи път тази година покрихме 100% от изпълнението на поетите ангажименти за бюджетни кредити за нашата агенция. След това 94,4% е процента на изпълнението на дейности, които се прехвърлят към следващата година. Това са а, а, дейности, при а, които всички агенции много внимават, много добре да е дефиниран бюджетът и добре да се изпълнява. В миналото, в този тип ситуации, сме имали малко по-низки резултати. 94,4% е най-добрата степен, която сме постигнали. Защо не е 100? Ами защото някои от договорите, някои от грантовете, например за Ритокс, в края, са такива, че в края на годината някои държави членки не са успели все още да предоставят пълната си вноска за съответната програма и поради това, че тя не е предоставена, не е била и, и използвана. 16,5 това е, е средния период в дни от получаването на фактура до нейното изплащане, т.е. нямаме закъсняване при плащанията на дължими суми. И последните развития в работата на агенцията във връзка с стратегията, която ви представих по-рано тази година, мога да ви кажа, че с радост мога да съобщя, че е, интернет сайтът на агенцията е, е завършен. Е, ще има нов раздел за публикация за здравословните въздействия и публикувахме и нов инструментариум за оценка на националните и регионални политики в областта на наркотиците. Има и други елементи, които ще ви представя следващия път, когато имам честа да се срещна с вас. Първата е новия стратегически брифинг за Каптагона. Е, знаете, че в медиите излязоха много, много статии за Каптагона, макар че не е било сигурно дали това е било Каптагон. Е, Изчакайте още няколко седмици и в стратегическия брифинг ще получите цялата информация. През ноември ще публикуваме и съвместен доклад с Европол за а, така наречената тъмна мрежа и а, наркотрафика, който се организира през тази а, тъмна част на интернет. А, работим с а, сътрудничество с Европол и, а, на ниво, и то на, на ниво директор и заедно с комисаря Евромополос. Е, и заедно с националните координатори в а, Португалия работим по Лисабонската агенция за, за зависимостите и там ще има повече от 1200 участници тази година. Това е второто издание на тази конференция. Благодаря ви много за вниманието и съм готов да отговоря на вашите въпроси. Много ви благодаря. Утре ще гласуваме един документ, посветен на дейността на вашият а, център. Томаш поиска думата първи, след това ще дам на Ана. Благодаря ви, господин председател. Най-напред бих искал да благодаря за направената изложение. То беше много интересно. През последните три години сътрудничеството с членовете на Европейския парламент значително се подобри, за което ви благодаря, господин директор, и на вас, и на екипа ви. Наркотичните често са тема, която се пренебрегва от обществото, а не бива да е така. Наскоро бяхме на посещение в Марокко и се запознахме с проекти в областта на превенцията на наркотиците в Марокко. И от тези, които не си дават сметка за глобалният аспект на въпросите. не си дават сметка колко е голямо отражението на е, наркотиците върху живота е, в Европа като цяло. Често тук в е, нашата парламентарна комисия се съсредоточаваме по-скоро върху количествените показатели, дали имало увеличаване на потреблението на наркотици, дали се появяват нови психоактивни вещества и т.н. Но аз лично съм работил на място а, като социален работник и не се вълнувам от количествените измерения. Вълнуваме по-скоро качеството от гледна точка на това колко бързо а, се развива зависимост към новите вещества, които се появяват на пазара. Наскоро имах възможността да обсъдя темата с колеги от Чешката република и останах с впечатлението, че в момента на пазара се намират по-агресивни вещества. Вещества, към които по-лесно може да се развие зависимост – положение няколко години беше намаля, намаляло появата на нови такива вещества, сега отново се засилва. Въпросът ми е, споделяте ли този анализ и ако да, как възнамерявате да отговорите на тези тенденции? Благодаря, Томаш. Анна има думата. <clears throat> Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на директора за направеното изложение. Знам, беше много важно да го чуем. Дебатът за наркотиците постоянно се връща в дневния ред на парламента. Утре ще гласуваме терофенатила, една от, едно от най-опасните вещества, които спомена преди малко и колегата, но за нещастие това е и вещество, което все по-лесно се намира по улиците в Европа. Особено ме притеснява и продажбата на наркотици в интернет. Тези наркотици са насочени специално към младите хора и в моята родна страна, в Швеция, наркотиците от тип фенатил предизвикаха поредица от смъртни случаи. Сега разполагаме с обща база данни. Аз имам много голямо, големи надежди, свързани с нея. Надявам се да, да получаваме редовно нужната информация, за да можем своевременно да забраняваме новите вещества, които се появяват на пазара. Но трябва да се отбележи, че тези вещества не винаги се появяват в един същия момент на пазара в отделните държави членки един наркотик, който се е появил в Испания тази година, ще достигне до Швеция след 2-3 години, например. Затова е много важно да работим съвместно на европейско равнище срещу този вид на оплавяващи се вещества. Трябва да се възползваме от опита на трупан в други държави членки. Трябва да има много добра обмен информация между между организациите, които работят с наркозависими и полицейските полицейските служби. В момента ми се струва, че има слабости в тази комуникация. Знам, че работите активно по всички тези въпроси. Много е важно, действително, тази вид информация да стига възможно най-бързо до нас. В някои държави членки, за да е много трудно да обработя цялата информация, която достига до тях. Благодаря ви за презентацията, благодаря ви и за борбата, която водим заедно с вас. Благодаря. Анна Гомаш има думата. Много се радвам, че отново сред нас господин Гуздел. Действително, докладът ви е много важен, както всички доклади, които, получ... които получаваме от центъра. Е, бих искала да добавя нещо към казаното тук, що от докладчика ни. Преди две години делегация нашата комисия посвети Китай, защото Китай се смяташе за основен доставчик на този вид нови психоактивни вещества, които се появяват, които се разпространяват онлайн. Достатъчно е да се промени само малко молекулата. И целта ни беше да разговаряме с партньорите ни в Китай, да ми обърнем внимание за ролята, която те играят, може би несъзнателно. Питам се дали има промяна. Дали това може да, се, да е едно от обясненията за увеличаването на броят на ново появилите се психоактивни вещества? Въпреки, че над 400 все пак са намерени по пазарите в Европейския съюз. Има ли други големи доставчици и други държави, в които в момента се намират лабораториите, където се създават или се обработват този вид вещества. Следващият ми въпрос с удоволствие ще се запозна. с, очаквам с голям интерес с доклада ви за Каптагона. Днес ще бъде първото седание с Предизираната комисия за борба с тероризма и се надявам да ни посетите и в тази комисия. Докладът ще бъде много важен, за да разберем не само за Каптагона, но и за начинът по който се използва изобщо тъй наречената тъмна мрежа. Обърнато беше внимание за този проблем при едно посещение в центъра ви преди 3 години. И се оказва, че е, компетентните органи, т.е. полицията и митническите служби не са достатъчно добре е, оборудвани и не, не контролът, който съществяват а, и по летищата, и по пристанищата, не е достатъчен, достатъчен. Питам се дали има подобрение не само в нивото на осведоменост на тези органи, но и нивото им на подготвеност и оборудване дори, за да могат те да осъществяват нужният специализиран контрол, включително и по отношение на каптагона. Знаете, че това е наркотик, който се използва от Даеш. Мисля, че до някъде разбрах как функционират показателите за резултатността ви, но от един от тях разбирам, че са постигнали 260% 60% от целите си. Моля ви, преведете на разбираем език тези показатели. Какво значи е това по отношение на човешките ресурси, от които се нуждаете? Знаем, че се нуждаете от много високо квалифицирани служители хора с нужните познания по химия, например, за да могат да работят с тези новоплавяващи се вещества. Разполагате ли с нужният човешки капитал, нужните човешки ресурси и също така с нужните финансови средства, за да отговорят потребностите ви. Благодаря на други колеги, искали да вземат дума. Не, в такъв случай ще помоля господин Гоцил и господин Гьоц да отговорят. Господин Гърцио, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за въпросите. Ще направя няколко коментари. Ще отговоря най-напред на въпросите на господин Здеховски. Променя се развитието на пазара на наркотиците. продължават да се използват различни видове вещества. И между другото държа да отбележа, че липсата на увеличаване на боя на новопоявили се психоактивни вещества не значи, че традиционните наркотици като хероина, например, са изчезнали от пазара, напротив дори. Ще ви представим Представяхме доклада си през юни и казах вече, че количеството на кокаин на пазарите в Европейския съюз се е увеличило, така че няма причини да се чувстваме успокоени по отношение на традиционните наркотични вещества. Интересно, че към момента не се забелязва увеличаване на потреблението на кокаин – Така че при, в съвместна ни работа с Европол и с другите агенции се опитваме да говорим на въпроса какво се случва с този кокаин. Дали то остава в рамките на Европейския съюз или се превръща в един вид хъб и кокаинът се отправя към други части на света, след като е пристигнал тук на наша територия. На второ място, пазара по отношение на новите психоактивни вещества по принцип е много нестабилен. От една страна се появяват сравнително по-малко нови вещества, но от друга страна, както казах, се засилват проблемите с някои от най-сериозните вещества, като фентанила, например. И проблемът е, че някои от фентанилите са 400 до 600 пъти по-силни от морфина, което значи, че с много малко количество има много по-голяма опасност от свръхдози и това се случва вече в Съединените щати. Към момента 182 души загиват дневно в Съединените щати от дълза и между 40, от 40 до 60% от тези смъртни случаи, на на дълза са свързани по някакъв начин с фентанила. Един от проблемите с фентанила който установихме в някои държави членки, е, че веществото фентанил се намира не само смесено с хероин, но смесено и с кокаин и с амфетамини. Тоест, веществото се смесва и с друг вид наркотици, което го прави още по-опасно. При все това, не, към момента не разполагаме с нужните доказателства, за да може да кажем, че наркотиците водят по-лесно или по-трудно до зависимост от преди, тъй като се е променило и поведението на потребление през последните е, 15-20 години и се появява нова категория на потребители, които в зависимост от потребностите си или настроението си дори избират наркотици от различна категория. Благодаря на Ксуя Хет за направените коментари и въпроси. Между другото, относно освен другите въпроси, постави въпроса за фентанила. Както вече казах, е, това е много сериозен проблем. Работим заедно с компетентните органи и с Шведското звездно за контакта, за да си дадем по-ясно сметка за данните и за твърденията за увеличаване на броя на смъртните случаи, държащи се на свръхдоза в Швеция. Различни фактори биха могли да обяснят това явление и един от факторите, който разглеждаме с колегите, всъщност е по е, усъвършенстван начин за наблюдение. Фентанила със сигурност играе своята роля, но фентанила не е единственото вещество, което се смесва с хероини, което може да доведе до смърт от свръхдоза. Другото е, вещество, което установихме в случай, в случаите на смъртни, на смъртни четвърт доза е бензодиазепина. Като знаете, това е много специфично вещество по отношение на токсичността му хора, които се опитват да се самоубият, използват а, а, бензодиазепин, а, но, с, но често той не е достатъчно успешен, затова го смесват с други вещества. И проблемът с а, бензодиазепин... <laughs> Това вещество е, че при смесването му то много често води до а, смъртност при свърхдоза. Проблемът е, че Европа всъщност не е проблем, а факта, е, че Европа е единственият регион, в който имаме система за наблюдение, която работи 7 дни седмично, 24 часа в денонощието. И както каза и госпожа Хейт, много е важно информацията да се споделя незабавно с всички държави членки. Това и правим. И системата ни е уникална и по друга причина. Тя се координира и наблюдава от близо от Европейския център за профилактика и контрол на, на заболяванията. Работим в сътрудничество и с Европол и с мрежата Retox Работим с право прилагащите органи едновременно с здравните заведения и за това постигна толкова добри успехи и на срещата ни в Лисабон ще представим 6 доклада за наблюдения, които се подготвят паралелно. В по-голямата част от случаите, ако погледнете решенията, които ви бяха представени тази година или миналата година, често след нашите предложения водят до решения на съвета да се постави дадено вещество в системата за контрол контрол, т.е. обикновенно съвета следва нашите препоръки. Последният коментари и последните въпроси бяха от страна на госпожа Гомеш. Благодаря ви за постоянната ви подкрепя. Благодаря ви и за посещенията в нашия център. Поставихте първо въпроса за Китай. може би е само капка в морето, но все пак миналата година 20 вещества бяха забранени в Китай. 20 от може би 100 или 1000 или дори 10 000, защото, както знаете, химията е възможностите на технична гледна точка са неограничени, може би се струва незначително. Не мисля, че може да говорим за промяна на статуквото на този етап. Въпросът ви беше дали има други големи е, доставчици, снабдители. Индия също е голям снабдител, но Китай е, безспорно заема първото място. И ако се обърнем отново към доклада за пазара на наркотиците в Европейския съюз, още миналата година отбелязахме, че само на пристанището в Роттердам пристигат, е, всъщност преминават 30 000 контейнера дневно и както казахме в доклада заедно с Европол непрестанно настояваме колко важно е споделянето на данни от разнователната дейност, но за това разбира се имаме нужда от взаимно доверие между службите, за да се гарантира, че тези данни не се оповестяват. На второ място, ключът към успеха за още по-добро установяване на наркотици от митническите и полицейските власти е чрез споделянето на информация и на добри практики. Има развитие. Марокко върши добра работа също, а искам да обърна внимание и на инициативата на Европол да се организира специфична среща, свързана с реакциите на граничните власти за подаването на сигнал за наркотици в рамките на Европол. Държа да подчертаем, че наркотиците са важни, те са много важен приходоисточник е, за организираните мрежи на е, тежката престъпност. За това не бива да се оточаваме само върху тероризма и миграцията, трябва да, запазим цялостният подход. А по въпроса за целите ни за резултатност, е, благодаря ви за въпросите, свързани с ресурси, с които разполагаме. Това са отговорите ми. Когато беше създадена системата и беше приета от управителния съвет по искане на управителния съвет по предложение на моят предшественик, директор Гърт, и по предложение на Европейския парламент се опитахме да определим по-ясно приоритетите на центъра. Тоест, ако управляваме подобна институция, очевидно, че трябва да вземем определени решения и на какво основаваме тези решения. Първо започнахме да прилагаме системата и от опита установихме, че понякога при изпълнението на програмата не отделяме достатъчно ресурси или, или не обръщаме достатъчно внимание на основната си дейност. И въпросът някой е, разполагаме с ограничени средства от какво не може по никакъв начин да се откажем, за да продължаваме да функционираме като център. И това са целите ни, заложени в ЕО-1. А това, което работим в L3, това не е само списъкът ни с желание за един идеален свят, но ако не разполагаме с достатъчно средства, това е списъка, в който може да не се стремим към 100% изпълнение. Затова и за мен да се премине от изпълнение от 80% до 60% за L3 е добре, защото това може да ни помогне да постигнем 100% изпълнение за най-важните ни приоритети. А по въпроса за ресурсите, както казах и на предишната ни среща, бих искал да благодаря на вашата парламентарна комисия, на парламента като цяло, за подкрепата за бюджета ни за до година. Ще загубим и може би около 220 е, хиляди годишно заради пускането на Обединеното кралство и надявам се да предвидите нужните средства за следващата многогодишна финансова рамка. Благодаря ви като независим е, специалист, определен от Европейския парламент, заедно с колегата ми Томаш Забрански, който за съжаление не може да присъства днес поради заболяване. Ние на практика представляваме вас в управителния съвет на Центъра за наркотици и контрол на наркоманиите. Мога само да кажа, че агенцията наистина върши прекрасна работа, откакто Алексис Густел пое ръководството на агенцията и количеството и качеството на докладите се подобри и агенцията работи наистина на много високи обороти. Ако виждам някъде някаква опасност, тя е свързана с ресурсите. В миналото комисията Либе винаги е подкрепяла агенцията и съм убеден, че ще продължава да го вър... да я подкрепи за бъдеще, но за съжаление знаете какво се случва обикновенно. Вашата подкрепа понякога помогна малко накрая, но понякога изобщо не успя да, помаг... да помогне, защото хората, които отговарят за почета, са по-силни, особено в съвета. Така че, моля ви, моля ви продължавайте да подкрепяте агенцията от бюджетна гледна точка. Агенцията наистина работи отлично и ако има и най-малък риск. Веднага ще ви осведомя, това е една от а, ролите ми, но а, мисля, че за качеството и за резултатността не аз трябва да ви докладвам, а директора. Благодаря ви, господин Георгс, благодаря и господин Густил за работата, която вършите и за работата, която вършат вашите сътрудничества чувства. Благодаря ви, колеги, за участието в този дебат. Сега преминаваме към следващата точка. Взаимно признаване на решенията за обезпечаване и конфискация. Докладчик е Натали Гризбек. Нека ви напомня, че целта на предлагания регламент е да замени действащото решение на съвета 2003-577 за изпълнение на заповедите за конфискация и обезпечаване в Европейския съюз. Също така се заменя рамково решение на съвета 2006-783. До някъде имаме хармонизация чрез рамково решение 2005-212, както и директива 2014-42 но предлагания инструмент за взаимно признаване отива и по-далеч, защото гарантира взаимно признаване отвъд хармонизираната рамка, както например в случаите на смърт. Включват се и инструменти за обезпечаване и конфискация с строги срокове. Нека ви напомня, че през 2014 година ние обсъждахме друг такъв инструмент с Европейската заповед за разследване по директива 2014-41. Сега давам думата на Натали Гризбек като наш докладчик. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Всъщност много ми е приятно, че най-сетне могат да представя този проект от доклад по регламента за взаимното признаване на решенията за обезпечаване и конфискация. Преди да навляза съвсем сбито в подробностите по доклада за тези две рамкови решения, първо може би трябва да обясням че става дума за много важен инструмент за борба срещу организираната престъпност и финансирането на тероризма. И ясно е, че ние искаме да се борим и с престъпността, и с финансирането на тероризма. Това е много полезен инструмент в това отношение. Много полезен и за компенсиране на жертвите както и за финансиране на борбата срещу организираната престъпност, защото е ясно, че тук става дума за много пари и ние просто трябва да спрем притока на пари към престъпните организации. Знаем, че има около 98,9% от пристъпните престъпнически приходи, които в крайна сметка така и не се възстановяват. Това е много важен ресурс за Европейския съюз. И в Европейския съюз и на други места проблемът е със сътрудничеството, транснационалното сътрудничество, за да може да се даде категоричен отпор на престъпността. Много е слабо сътрудничеството при иземване на активите от престъпна дейност в транснационален мащаб. Затова е важен този регламент. И на второ място искам да подчертая, че е много важен вида инструмент избран от комисията. Както и вие казахте, комисията е решила да избере регламент, а не директива. Това е ключов елемент от предложението на комисията. Така имаме яснота, що се отнася до правната сигурност и отпадат част от трудността, свързана с транспонирането в националните системи. Това означава и по-бързо изпълнение на заповедите за обезпечаване и конфискация. Сега съвсем накратко по самия доклад. Вие сте запознати с него. Имам четири коментара. Първо искам да изменя текста на комисията, за да има по-добра защита на основните права при конфискацията. Да се включи клауза за непризнаване и неизпълнение – на решенията за обезпечаване и конфискация, когато има незачитане на основно право. Нашия парламент, както знаете, е много взискателен в това отношение. Едва ли е необходимо да обяснявам, просто мисля, че е много по-добре да напомним и да включим като структурен елемент тази толкова важна тема. Освен това, искам да засиля процесуалните гаранции, правото на ефективна правна защита за всички засегнати, разбира се, правото на информиране и също така процедури за трети страни, които могат да бъдат засегнати от решенията за обезпечаване и конфискация. Това е много важна, ключова област – втората цел в моята работа като докладчик е опростяване и изясняване. Мисля, че беше важно да се доизяснят текстовете на регламента, свързани с взаимното признаване и също така да се хармонизира този нов инструмент във връзка с други вече действащи инструменти. На трето място, нещо също изключително важно, да се подобри бързината и ефикасността при взаимното признаване на тези решения. Идеята е да се разработят процедури е, за препредаване на решенията. времено централните органи би трябвало да могат много бързо да общуват едни с други и много бързо да изпълнят решението, когато разбира се юридическата рамка го позволява. И последното, на което искам да обърна внимание, трябва да направим абсолютно всичко, за да има подобряване на европейско ниво и в държавите членки. Необходимо е оптимално оползотворяване на тези средства, иззети при обезпечаването и конфискацията, да се използват за социални дейности, за обещетение на жертвите от престъпления и също така да подпомагат борбата срещу организираната престъпност. Това предлагам аз в своя проект доклад. Това бяха четирите основни точки и сега разчитам на колегите, за да подобрим допълнително работата си. Много ви благодаря, Натали. Нека веднага преминем към докладчиците в сянка. Госпожа Мецола, благодаря, замествам нашия докладчик в сянка Салваторе Полиезе. Той е на мнение, че повечето изменения, предлагани от докладчика, отговарят на приоритетите на ЕНП, борба с тероризма и организираната престъпност. Напълно е съгласен с докладчика, че е по-добре да има регламент, а не директива, защото един такъв законодателен инструмент ще уеднакви нормите на държавите членки и ще направи по-ефективна борбата с организираната и транснационална престъпност. На второ място господин Поглеза има изменения за социалното оползотворяване на конфискуваното. Той напълно подкрепя модела на италианската система, при която тези средства се изземват не само за да се извърши наказание, а за да може и да се използват съгласно социалните и економически интереси на жертвите. На трето място нашия докладчик в сянка напълно подкрепя позицията на докладчика да се подобри комуникацията и връзката между различните правоприлагащи органи на държавите членки. Също така е на мнение, че има и други аспекти, които трябва да се обсъдят на заседанията на докладчиците в Сянка, колкото се може по-скоро. Той ще представи изменения. Благодаря. Благодаря. Господин Павел от името на социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Благодаря за вашия доклад. Ние вече имахме заседания, които протекоха много добре. Приветстваме предложението на комисията, защото обезпечаването и конфискацията ефикасно се борят с престъпността. Така престъпниците са лишени от облагите от своята дейност. Както беше казано и от представителя на НП, е важно средствата да се използват за обещетение на жертвите и за подкрепа на правоприлагащите органи. Добре е, че комисията е избрала регламента, не директива, за да имаме по-единно европейско законодателство. Аз вече съм влязъл в контакт с представители на комисията и експерти – искам да се спра на три основни елемента. Първо, основанията за непризнаване и неизпълнение на тези решения. Искаме правните основания да се разбират добре и да се прави разлика между задължителните и факултативните правни основания, като например при Европейската заповед за арест – Друг приоритет за нашата група – основните права. И тук съм съгласен с докладчика, трябва да бъдат ефикасно гарантирани. Трябва да има и повече предпазни механизми за заинтересованите страни. имам изменения в това отношение. Що се отнася до конфискуваните суми, мисля, че предложението на комисията не е достатъчно справедливо и тук трябва да се проведат допълнителни разисквания по системите за разделяне за суми над 10 000 евро, дали да са 50 на 50. Благодаря. Ще се върнем отново на тези въпроси. Благодаря, Емилиан. От името на е СПД господин Корао. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на докладчика за отличната работа по този проект от доклад. Много коментари вече чухме и от другите политически групи. Искам да подчертая моето съгласие с докладчика и това, което каза за избора – на инструмент. Струва ми се, че така има много по-голяма правна яснота в държавите членки. Освен това се избягват проблемите за лошото транспониране на директивата. Струва ми се, че много по-бързо ще можем да откликваме на проблемите. Организираната престъпност трябва да бъде спряна – но ние трябва да се борим и с прането на пари. Аз съм докладчик по директивата за пране на пари. Необходимо е наистина да се обезпечават и конфискуват всички постъпления от престъпността. Да има конфискация дори и при неокончателна присъда – Взаимното признаване трябва да се отнася освен това до всички решения за обезпечаване и конфискация по присъдата. Разбира се, необходимо е да се зачитат и основните права на обвиняемия, групите на организираната престъпност са много активни напоследък и мерките на Италия са много ефикасни. Но трябва да се мисли и за правата на обвиняемите. Сега имаме едни много добри норми в Италия. Мисля, че освен това се зачита напълно ролята на съдебния орган. Важно е и управлението на конфискуваните активи. Те трябва да се използват по предназначение. Нещо друго, което е много важно, тези средства трябва да се използват отново, най-вече за социални цели. Одобрявам и казаното за ускоряването на процедурите. Трябва наистина да има добро и бързо сътрудничество – между държавите членки. Благодаря, господин Корао. Барбара Спинели от Гуе има думата. Благодаря ви. Първо искам да благодаря на Натали за отличната й работа особено за измененията по зачитането на основните права и процесуалните гаранции, както и оползотворяването на средствата за социални цели. Добре е, че ние включваме темата за жертвите на престъпленията. Харесва ми методиката, освен това, бързината, ефективността, с която работи докладчика. Виждам, че на зачитането на правата е отдадено специално значение. Разбира се, с приемането на избора за регламента, не директива, може би има някои проблеми, но за мен важното изменение е 31, а именно случаите на неизпълнение и непризнаване на решенията за обезпечаване и конфискация. Когато се решава, че те не отговарят на член 6 от договора, както и на хартата. По изложените причини аз подкрепям докладчика. Ще представя собствени изменения, за да има максимално зачитане на основните права и процесуални гаранции. Има два деликатни въпроса взаимното признаване на решенията за конфискация, когато те не проистичат от издадена присъда. Тази деликатна тема беше засегната и от господин Корал – той говори за положението в Италия, където това се разбира от само себе си, но в други държави членки не се разбира от само себе си как може да има решение за конфискация при липса на присъда. В Италия обаче в малките градове и села все още има много мафиотски босове, които не са осъдени, но ние имаме нужда от специални гаранции в тези случаи. Преди да се обърна към председателството и комисията, има ли други членове на комисията, които да желаят думата? Не. В такъв случай председателството и после комисията. Заповядайте председателството. Thank you, Mr. Chair. Um, and... Благодаря, господин председател. Нека първо да благодаря на госпожа Крисберг за положения труд. Благодаря на докладчиците в Сянка за полезните коментари. Ще бъда съвсем кратка. Започнахме да работим тем, по темата в началото на януари тази година и мога да кажа, че сме напреднали доста добре. Работихме много е, посветено, за да направим текста по-точен, по-ясен. Е, има още няколко въпроса, които трябва да се уточнят. Първо въпроса за приложното поле на инструмента. Дали да се включат превентивните конфискационни системи в Италия? Другият важен въпрос е, е правната форма на инструмента. Дали трябва това да е директива или да е регламент. Продължаваме да обсъждаме темата. Всъщност това е важен въпрос още от самото начало. И ще се е, занимаем с въпроса много скоро на подходящо равнище, така че съвсем скоро вече решението ще бъде взето. Председателството се надява да постигне общ подход по темата до края на тази година и се надявам, че е, започващото работа българско председателство ще продължи конструктивната работа по темата с Европейски парламент. Благодаря. Благодаря накратко от комисията. Благодаря. Благодаря, господин председател. Е, Благодаря, благодарим на госпожа Гриспек за доклада по тази изключително важна тема. Докладът е, споделя до голяма степен целите на наши, нашето предложение, което има за цел да ограничи източниците на финансиране за престъпна дейност, да могат да се прилагат мерки за обезпечаване навсякъде в Европейския съюз. И от тази гледна точка Европейската комисия поздравява, поздравява госпожа Гризбек за това, че препоръчва да се работи в контекста на регламент за постигането на тези цели. Радвам се, че имаше докладчици в сянка, които подкрепят това предположение. Един регламент се прилага пряко в държавите членки, не се изисква транспониране, и неговото приложение и тълкуване навсякъде в държавите членки е еднакво. Радваме се на всички предложения, които имат за цел да изяснят текста и да го направят по-ефективен. Комисията смята, че е добре да се намери подходящото равновесие между ефективността на процедурата и защитата на правата на отделните лица. Тоест, целта ни е обща, но ако... Но... В предложението, което сме направили, смятаме, че гаранциите за това са достатъчно. Комисията възнамерява да си сътрудничи тясно с госпожа Грисберг и с комисията Либе като цяло, за да спомогне за изготвянето на добър текст по въпроса. Благодаря. Връщам се, връщаме се към Натали за последни коментари. Благодаря. Клод, с голямо удоволствие и интерес слушах коментарите на колегите. Работим заедно, работим добре, движим се в правилната посока и се радвам, че имаме възможност да работим по този изключително важен документ. И аз се присъединявам към консенсуса, който виждам, че идва, че започва да възниква по въпроса дали, за необходимостта от регламент ще вземем предвид, разбира се, и особените характеристики на италианския модел, където се предвижда обезпечаване, е, конфискация дори преди да е издадена осъдителна присъда. Като цяло смятам, че мога да съм оптимистично настроена. Инструментът и смятам, че можем да, изгод... да участваме в изготвянето на един ясен и ефективен инструмент за борбата срещу а, приходите за престъпна дейност в Европа. Благодаря много, Натали. 26 октомври е крайният срок за подаване на изменения. Забелязвам, че има много данни, дати за подаване на изменения през октомври. Изглежда, че ще имаме доста работа през октомври. Това го казвам просто така. Сега точка 8. Готови ли сме за точка 8? Frontex? Фабрис Жюри ще бъде тук след 5 минути, така че... Ама това наистина са 5 минути. Затова да си направим една почивка от 5 минути до 11.25 точно. Почивка до 11.25.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

Colleagues, thank you for your patience. Uh, Mr. Legere obviously is here now. So if... Уважаеми колеги, благодаря за търпението. Господин Лежери е тук. Нека да продължим работата си. Уважаеми колеги, нека да приветствам изпълнителния директор на Frontex. Особено важна тема за заседанието, за срещата ни днес е да, господин Режер е тук да докладва по работата на Frontex като цяло и ние много ценим неговото присъствие, особено по актуални теми. На 12 юли той беше тук за дейностите по изтирване и спасяване в Средиземно море. през днес ще говори в общ план за дейността на Frontex, ще го направи през януари задавайте въпроси за всички дейности на Frontex и днес. Днес ще обсъдим докладите на Frontex, които са важни в контекста на отчетността на Frontex пред Европейския парламент. Нещо, което е отразено и в регламента за охраната на европейските е, сухопътни морски граници. Е, координаторите бяха изпратени да из... Е, при... приканени да изпратят коментари по многогодишния документ за планирането и сме изпратили коментарите на Frontex. Давам думата на господин Лежери и след това на колегите, които желаят да направят коментари. И ще говорим не само по тези доклади, но и по всички останали въпроси, като положението в Средиземно море и въобще всичко друго, което искате да повдигнете. Господин Лежери, давам ви думата. Имайте предвид, че се очакват много въпроси към вас, както обикновено. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички за тази възможност да ви информирам за дейността на Европейската агенция за охраняване на сухопътните морски граници на Европейския съюз. Както каза председателят, излязохме в последните месеци с няколко доклада Доклад за дейността за 2016 година очертава развитията в агенцията през 2016 година. В доклада подчертаваме, е, че основната дейност е, е била оперативната дейност в централната и източната част на Средиземно море. Има и ключови е, нововъзникнали е, възникнали развитие от гледна точка на политиката, именно приноса на Frontex по отношение на разработна политика за миграцията, след това преразглеждането на Шен... Шенгенския кодекс и допринасяме и за развитието на Съюза в областта на сигурността. И е, говорим и за оперативната съвместимост на прилагащите органи на 6 октомври. Е, Започва новия мандат. Е, ще получите е, информационна брошура, която е изготвена, за да информира институциите за дейността ни през последните 12 месеца. 2000, през 2016 година До октомври всъщност работихме по стария мандат, от, от октомври 2016 трябваше да, рабо, да въведем вече новия мандат. Пилотните проекти. Ем, имахме проекти съсредоточени върху морските граници, операции като Посейдон в Гърция, Тритон в Италия, е, Минерва в Испания. Е, и също бърза намеса в а, контекста на Посейдон към края на 2016 година. Имаме и конкретни дейности по наблюденията и проверките по границите. Засилихме и дейност, някои от дейностите си по летищата и е, също така през 2016 година засилихме и дейността по отношение на връщанията. 232 полета за влъщане бяха организирани от агенцията 250% повече в сравнение с предходната година. Бяха върнати близо 10 700 нередовно пребиваващи мигранти или мигранти, които нямаха право да останат на европейска територия. Това беше направено с подкрепа на Frontex създадохме нови профили в областта на работата на охраната на крайбрежията и създадохме и група за бързо реагиране, от която могат да се черпят експерти в случай на потребност. 1500 експерти вече са регистрирани в него. 2016 година се занимахме особено внимателно с събирането и преработката на лични данни от теренна работа. Целта беше тези данни да се обменят за целите на разследвания на престъпна дейност. Те са обменени с Европол и през 2016 година засилихме подкрепата държавите членки за наблюдение на ситуацията. 19 държави членки поискаха специални мерки за наблюдение на границите с сателитни системи и с системи за засичане на плавателни съдове. През 2016 година развихме и проект в зоната на Балканите, който включва и Турция. Що се отнася до основните права, въведохме механизма за подаване на жалби, който влезе в сила през октомври. И така, увеличи се количеството на извършваната дейност и по морските граници с 290%, още една граница е, е, с една трета повече по пограничните граници, с 10% повече по сухопътните граници, 10% повече на летищата. Програмирането е, за 2018 година до 2020 за него искам да кажа, че проектът за работната програма вече обсъден с управителния съвет на агенцията, Европейската комисия. е призована да даде своето становище. По-настоящем планираме преразглеждане на някои от задачите и мисиите. Това ще бъде финализирано през октомври. Четирите основни цели – информираност, реагиране, развитие и резултатност – ще останат. Що се отнася до стратегическите приоритети и насоките за развитието 2020 година, те са структурирани последния начин. Първо, оперативна и техническа стратегия за координиране управление на европейските граници. Работата по нея продължава. Знам, че Европейският парламент участва активно, заедно с комисията и агенцията. Ще има работна група, която ще се срещне, ще започне срещите си в Брюксел скоро. След това, засилване на дейността по морските граници. Това развитие е свързано с бреговата охрана. Третата дейност – подобряване на услугите, предоставени за управление на миграцията на външните граници. И на четвърто място – подкрепа, засилване на подкрепата в областта на връщанията. Пета стратегическа цел – разширяване на сътрудничество на агенциите с трети страни в рамки на мандата на Фронтекс – и шеста стратегическа насока засилване и задълбочаване на оперативната и финансова способност на агенцията. Няма да навлизам във всички подробности, но все пак да кажа нещо и за бюджета. Работната програма за 2018 година е разделена на глави. Е една от главите е, разни е, оперативни дейности. 29,8 милиона евро са отделени за тази глава, разделени на две части. Първо, задължителен резерв, който сме длъжни да поддържаме. Тоест поне 4% от предвидените разходи за, операцион, за оперативна дейност. Това са 9,1 милиона. И втората част са средства за оперативна гъвкавост. Това са средства, които ще бъдат разпределени по време на приложението на работната програма а, за 2018 година. Защото все още сме в, в преходен период, все още сме на първи етапи на, на развитие на органиграмата на агенцията, на щатното разписание и е, е, изготвяме нови стратегии. И за това би било разумно нещо, което беше разбрано и от управителния съвет да предвидим такава глава за преходни обстоятелства. По приложение на регламент 656 от 2014 година. Този регламент е за външните морски граници и за операциите на Фронтекс по море. Това е годишен доклад и в него ще намерите обяснения за различните разпоредби, включени в оперативните планове по различни теми, а именно издирване и спасяване, е, е прихващане и прочие. Тритон, бързо реагиране, е, редовно приложение на Тритон и заключение. Вижда, може да се каже, че регламентът допринесе за изясняването на ролята на граничните служители в национален план, както и международната координация и командните планове прилагани Фронте, от Frontex и се засили и се създаде възможност за засилване на сътрудничеството между Международния център за координация и националните центрове за издирване и спасяване в открито море на държавите членки. През 2016 година установихме, че все повече се размива а, границата между операциите за издиване на, и спасяване и операциите за прихващане. Това беше в контекста на Тритон. Защо? Ами поради това, че се използват определени активи, които са в оперативната оперативната зона или в близост до оперативната зона, които се предоставят от участници, които обаче не са били достатъчно добре информирани или координирани. В резултат на това Италия през юли поиска преразглеждане на оперативния план Тритон. План, който е свързан с задължително е, е, за специални мерки за е, свалянето на сушата на лица от плавателните съдове. По отношение на техническото оборудване, увеличили сме мащаба на съвместните операции и на оперативната дейност като цяло. През 2016 година до сега говорих сега за 2016 година. Та през 2016 година успяхме значително да увеличим броя на разпределените по оперативни мисии технически служители между 1000 и 1500 са били средно служителите на места 30 средно са били активно действащите плавателни съдове. Разполагахме и с въздух... въздухоплавателни средства, включително хеликоптери. Предприемаме мерки в областта на оборудването и на връщанията. Работим по постепенно приложение на стратегия, която да позволи Frontex да се здобие с собствено техническо оборудване. И актуализираме базата данни за управление на служителите регистрирани в мрежата. но най-хубавото е, че разполагаме с 5000 имена на служители или поне възможност да се свържем с тях, ако нямаме конкретните им имена, но а, държавите членки могат да се свържат с нас. А, до 5000 служители могат да бъдат включени в дейности на Frontex. те са специалисти по гранична и брегова охрана. Финансовите отчети за 2016 година няма да навлизам в подробности, но най-важното е, че Frontex е освободен от отговорност по отношение на управлението на своя бюджет за 2016 година и становището на аудиторите без каквито и да било резерви. Благодаря. Благодаря. Прекъсвам ви, господин директор, обаче започнахме с известно закъснение и съм сигурен, че ще получим че ще получите множество въпроси. Ще ви изпратим писмо за многогодишното планиране и на 20 ноември ще бъдете тук, за да говорите за пилотния проект а, за морска дейност и операции по море. И така, колеги, Сигурен съм, че всички имате важни въпроси. Ограничете се, моля, до две минути максимум всеки, за да можем да успеем да свършим до 20, 12.30. Заповядайте. Thank you, Mr. Legeri. I will try to be concise and short. Uh, first of благодаря ви. Ще се опитам да бъда съвсем лаконичен. Бих искал да поздравя и вас е, и Frontex е, с а, а, юбилеят е една година от създаването на Европейската брегова и гранична охрана, вече органът, който създадохме, е използва с много добра международна репутация, така че поздравявам за отлично свършената работа. Имам няколко въпроса и може би няколко коментара. Разбирам, че вършите отлична работа в редица държави като се запознахме с вашия доклад и докладът на Европейската комисия, си даваме сметка, че към момента 14 държави участват в, а, орган, в а, екипите за бърза реакция. Разбирам, че разполагате с а, нужният а, капацитет от гледна точка на човешки ресурси, 5000 сътрудници работят, но как може да насърчим останалите държави членки по-проактивно да участват във вашата дейност? Другият ми въпрос сред задълженията ви попадат и въпросите свързани с връщанията. Знаете, че беше, знам, че беше постигнал голям напредък, но знаете, че се очаква увеличаване на броя на исканията за връщания. И от тази гледна точка, може ли да направим нещо, за да подобрим сътрудничеството с държавите членки по този толкова важен въпрос? А, по... Става дума, разбира се, за връщания на нелегални мигранти. Следващият ми въпрос е свързан с а, а, стратегията ви за а, изготвяне на паралелна политическа стратегия от тази на Европейската комисия. Ако го правите паралелно, това значи най-вероятно ще имате отлично сътрудничество с Европейската комисия, иначе няма как това, това изобщо да се случва. Може би ще ни обясните как точно се осъществява сътрудничеството ви с останалите институции. Ще спра до тук, за да дам думата и на други колеги. Още веднъж ви благодаря за отличният принос за дейността на Европейския съюз. Благодаря ви за това, че спазихте времето за изказване. Ако могат всички да се впишат в рамките на две минути за изказване, много ще съм ви благодарен. Госпожо Гиям, имате думата. Аз пък ще бъде още по-кратка. Е, Благодаря Извинявам се, че изпуснах началото на изказването ви, но бих искала да ви благодаря за свършната от вас работа. Оценката за първата година от дейността ви е много положителна. Предполагам, че колегите ще се върнат също на темата за акциите за спасяване в а, открито море. Аз имам един малко по-деликатен въпрос, а именно а, факта, че има и други плавателни съдове, освен тези на Frontex в Средиземно море, как това влияе на вашата дейност и по-конкретно как гледате на присъствието в Средиземно море на плавателни съдове, които действат, нека да кажа, малко по-агресивно спрямо мигрантите, т.е. те не се ограничават само до това да спасяват а, мигранти, по-ясно казано, става дума за плотни съдове, наети от екстремистски организации, които наскоро бяха идентифицирани в Средиземно море. Както казвам, другите колеги сигурно вече ще постигнат и други въпроси, но аз искам да ви, задам, да ви запитам как работи механизма за подаване на жалби. Знаете, че съм малко обсебен на този въпрос, но как, прави, как ви оценявате функционирането на този механизъм и неговите резултати? Благодаря ви, госпожа Крис Пек има думата. Мерси. Благодаря ви. Аз на своя ред, разбира се, бих искал да ви благодаря. След първата година от функционирането на тази нова агенция, благодаря ви и за отличният диалог и факта, че може да продължим да обсъждаме заедно всички тези толкова сложни въпроси. Всъщност имам само един въпрос, втори въпрос, който исках да задам от резултатите на оценките за защита на основните права вече беше зададен, така че очаквам да отговорите на него. Въпросът ми всъщност е свързан с оперативната дейност на агенцията. По време на предишният ни дебат ясно заявихте, че само 9 държави членки участват напълно с изпращането на свои служители на място. Говорим за 1500 служители плюс още 500, които, както казахте, могат много бързо да бъдат мобилизирани изпратени на място. Бих искал просто да ви попитам дали всички държави членки действително участват е, и дали всички държави членки спазват е, задълженията си за принос е, за функционалната новата агенция, както са го обявили. И ако това не се случва, дали държавите членки, които не участват, не могат или не искат, говорим за две много различни неща. Благодаря ви. You, Mr... Благодаря, господин Бекер има думата. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на вас, господин Мишери, за много интересният доклад. От сега благодаря и на нашия докладчик за работата, която той върши. Имам въпрос към вас, свързана с хипотезата, че следващата миграционна вълна ще бъде от Африка. В момента Фронтекс завърши отлична работа. И този факт се признава и от Европейския парламент. Радвам се също така, че качеството на вашата работа се признава и от останалите заинтересовани страни. Но трябва да си дадете сметка, че обстановката може би ще се промени скоро време. Тоест, първият ми коментар е свързан с хипотезата, че следващата голяма миграционна вълна ще дойде от Африка и вторият ми въпрос е смятате ли, че Frontex трябва по-пряко да се намеси, ако действително се появи такава нова голяма миграционна вълна? И ако да, тогава трябва да започнат подготвите от сега, нали така? Какво смятате е, по този въпрос? Аз поделям мнението на австрийският е, министр на външните работи в изказването му от вчера. Той смята, че ние носим отговорност и че винаги трябва служители на австрийските гранични служби да са на разположение на Фронтекс. Благодаря, господин Бекер. Госпожа Спинели има думата. Благодаря ви, господин Неджери за присъствието днес сред нас. Сред нас благодаря ви, че ни представихте актуална информация за дейностите на Frontex. Въпросът ми е свързан с, с дейността на НПО. Знам, че вие сами се разграничихте от твърденията, които ви бяха приписани съгласно които има евентуално сътрудничество между НПО и трафикантите на хора. Питам ви какво се случи след това. Достигне до вас информация, че някои държави и членки са установили подобни взаимоотношения между непредседни организации и трафиканти на хора. Знаете, че подобни сведения се разпространяват в медиите напоследък, особено в Италия. В Италия твърди всъщност, че италианското правителство по някакъв начин е финансирало милиции, които с, е, привидно действат е, като гранична охрана, но на практика е, са част от е, трафика на мигранти. Говорим за миници, които са активни по границата на Либия. Това беше първият ми въпрос. Вторият ми въпрос ВКБ на ООН заявиха ясно, че според тях НПО не играят роля на привличаща сила за мигранти. В Италия, например, се увеличи броя на пристигналите мигранти, въпреки че за същия този период намаля дейността на неправителствените организации. По въпроса за Афганистан, знаете, че Amnesty International призова незабавно да се прекратят всякакви връщания в Афганистан тъй като положението в страната продължава да е много нестабилно и връщанията всъщност представляват опасност за живота на върнатите мигранти. Бих да чуя мнението ви. Благодаря, Барбия. Барбара. Благодаря, че всички толкова добре се вписвате във времето ви за изказване. Господин Коелю, докладчик по морските граници. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, господин Леджери, за изложението и за докладите. Напълно съм съгласен с вас. Миналата година беше много важна за агенцията. Продължава да е много сложно на положението по външните ни граници и ви имахте нужда от този нов мандат. Новото правно основание за функционирането на Frontex ви дава повече средства за подкрепа, но и повече правомощия да подпомагате държавите членки, в частност при операциите по връщане. По отношение на връщанията, можете ли да ни кажете какво е, на какъв размер на участието на Фронтекс в общият брой операции по връщане на Европейския съюз. На второ място опитваме се да се преборим с друг постоянен проблем на Фронтекс, а именно листа на ресурси, които помогнат на държавите членки. Въпреки този нов контингент а, с бързи реакции? Предоставят ли ви държавите членки действително нужният брой служители? И последният ми въпрос докладът а, за а, наблюдение на външните морски граници. Господин Гион вече спомена този регламент. Доколкото разбирам, тя продължава да дава много важни насоки за операциите по установяване и спасяване в открито море, въпреки че продължава да има сериозни проблеми в Средиземно море. Има обаче известно объркване, което споменахте и вие. В своите заключения доклада споменава трудностите при установяването на разликата между прихва... прихващане и търсене и спасяване в рамките на програмата Тритон. Причината, съгласно доклада, е, цитирам, липсата на достатъчно концентрирано присъствие на служители в Средиземно море. Споменахте Италия тук, но не мога да разбера точно какво имате предвид, така че ви моля, ако обичате, да ни обясните какво точно имате предвид с това изказване. Благодаря, Карлос. Чудите с Аргентини има думата. Благодаря ви, господин председател. Няколко въпроси от мен. Разбирам, че наскоро са били изключени 18 работни споразумения с трети страни. Можете ли да ни обясните как точно работят на практика тези работни споразумения с страни като Нигерия, например? Доколкото разбирам, също така се водят разговори или преговори с много други трети страни за сключване на подобни работни договорки с тези държави е Либия. Питам се, какви точно разговори водите и с кого точно в Либия може да ги водите? И какъв се очаква да бъде крайният резултат от тях? По работата на служителя, отговарящ за правата на човека, и преди сме подчертавали, че липсват достатъчно служители в звеното, отговарящо за спад от новите прави. Питам се докъде сме стигнали в момента. Разрешихте ли тези проблеми с недостига на човешки ресурси? От 6 октомври миналата година вече съществува и формалният механизъм за подаване на жалби. Може ли да обясните как функционира той, какви жалби са достигнали до вас, как се докладва за тези жалби, имате ли някакви общи сведения по въпроса и допълнителна информация на интернет страницата си. При всички положения в парламента имаме нужда от повече информация. Аз лично искам да имам подробни сведения за това какви жалби са подадени и какви са последващите действия от ваша страна. По а, връщанията и полетите за връщане, това е последният ми въпрос. Сътрудничеството при операциите по връщане с различни държави членки. Можете ли да ми обясните къде е свършва отговорността, която носи държавите членки, къде се почва вашата или постоянно споделяте отговорността? И какво е положението в третите страни, където пристигат върнатите лица, къде точно спира, така да се каже, къде свършва отговорността, която носи Европейския съюз? Благодаря ви, госпожа Стевенс. Благодаря ви, господин председател. Скъпи колеги, и аз на своя ред бих искала да благодаря на директора за много ясното представяне на, дейността, на дейностите ви. Радвам се, че са постигнати резултати. Радвам се също така, че се подобряват възможностите ви за бързи реакции. Проблем е обаче фактът, че само 14 държави членки участват в участват а, чрез предоставяне на слушатели. Кога очакват останалите държави членки да се присъединят? Следващият ми въпрос е свързан с а, връщанията. Разбирам, че броят на връщанията са увеличили с 250% сравнение с миналата година, което е положително развитие. Можете ли да ни кажете от кои, към кои държави се връщат а, тези хора? и дали споразуменията за връщане играят важна роля при реалните операции по връщания. В частност, въпросът ми е за Италия и Гърция. Работят ли по успешно операциите за установяване на самоличността на мигрантите в Гърция? Се убедих колко трудно се извършват тези операция поради липсата на сътрудничество в страна на самите мигранти. Има ли подобрение сега? Знам, че тези операции по на самоличността са много важни за защитата на външните ни граници. А следващият ми въпрос е свързан с въздействието от довеждането на кодекса за поведение. Мислите ли, че има положително въздействие? Смятате ли, че кодекса по някакъв начин е помогнал или напротив допълнително усложнил положението. Можете ли също да ни направите оценка на този кодекс? Благодаря ви, Анна Гомеш има думата. Thank you, Благодаря ви, доктор Лечери, за доклада. Опасявам се, че никога няма да ви достига служители, докато не се преразгледа дъбнинският регламент и докато не се намерят по-добри механизми за законна миграция. И въпросът ми е как работите с ЕАЗО, а не само с държавите членки. Вторият ми въпрос е свързан с Либия. Въпросът вече беше повдигнат. Какви са личните ви впечатления коментарите направени от либийските органи, а именно, че Европейския съюз плаща на милиции в Либия, за да спират хората да поемат към Европа и че всъщност тези действия водят до повече нестабилност в самата страна. Имате ли някакви сведения, че са се появили нови маршрути, включително и през Испания, предвид е, факта, че пристигнаха мигранти на поплашвата в Испания това лято. Благодаря ви. Сисил си има думата. Е, грация, Клод. Благодаря ти, Клод. Бих искала да поговоря за нещо, което се случи по-рано тази седмица – Една тунизийска лодка беше спряна от граничната охрана, нещо на което общественото мнение не обърна внимание, но 70 души загинаха, много са безследно изчезнали. Следователно, смъртните случаи в Средиземноморието се увеличават. Освен това, през последните месеци ние говорим много за НПО и за новия кодекс за поведение. Много от НПО-тата всъщност се отказаха от операции по търсене и спасяване заради това, което се случва. Предполагам, че и Фронтекс е усетил отражението Бихте ли ни казали малко повече за операциите по търсене и спасяване? Можете ли да ги извършвате сами? Имаше толкова много хора, които помагаха, но вече не се включват. Виждаме, че вече има нови маршрути от Тунис, Черно море, Нигерия, не знам доколко Фронтекс наблюдава тези нови развития. Госпожа Кеничи. Благодаря ви. Ще бъда много кратка, защото много от въпросите, които исках да повдигна, вече бяха повдигнати. Благодаря на господин Леджери за неговото изложение, за информацията, която ни предостави. На първо място трябва да му благодарим за работата в Frontex през последната година. Господин Коелю поиска разяснение. Аз също бих искала разяснение за Италия. Не съм много сигурна, че разбрах това, което вие казахте. Имам предвид конкретен проблем, свързан с промените във Frontex и неговия мандат. Борбата с трафикантите на хора и организираната престъпност е тема, която ме занимава, защото тя налага сътрудничество с африканските държави. В края на септември Фронтекс се срещна с представители на 21 африкански държави, за да обсъжда сътрудничество в обмена на информация, предоставянето на информация, така че борбата с трафика да е по-ефикасна. Бихте ли ни предоставили повече информация, за да знаем какво да очакваме и какво може да се направи за по-ефикасната борба с трафика на хора? как да се прекрати тази ужасяваща практика. Госпожа Интвелт, благодаря ви, господин председател. Добре е да чуем, че Агенцията за брегова охрана е укрепена, но аз имам някои въпроси, свързани с вашия капацитет и ресурс. Вие споменахте сътрудничеството на Европол с трети страни. Европол заяви в съвета, че иска да споделя лични данни с трети страни като Либия. Според тях обаче нормите на ЕС за защита на данните са пречка. Самата аз се радвам, че тази пречка съществува, но ме интересува какво мислите вие за сътрудничеството с Европол. На второ място, вашето седалище е във Варшава, вие използвате и полски служители на граничната охрана. Има някои проблеми, свързани с полската охрана, защото те, например, връщат търсещи убежище от Беларус. Това би трябвало също да се обсъжда, защото е свързано по някакъв начин с вас. Как може националната охрана по външните граници, които са и външни граници на Европейския съюз, да се държат така. Дори и там да не извършвате операции, същите хора се използват от вашата агенция. Благодаря и накрая господин Лопес Агилар. Благодаря господин Леджери. Аз се присъединявам към положителната оценка в тази комисия за превръщането на Frontex в европейска гранична и брегова охрана и теоретични и практически, но моят въпрос е свързан с сътрудничеството с трети страни и опита, който имате, контактите или търканията по отношение на Либия. Съвсем наскоро една делегация от нашата комисия посети Тунис. Всъщност обаче ние искахме да видим как се изпълняват операциите по търсене и спасяване – и как се третира търсещите обежище не само в Тунис, но и в Либия. В момента делегацията на Европейския съюз е в Тунис, точно както и посолствата работят от Тунис. Но ние видяхме някои много страшни неща. Е, видяхме, че в либийската брегова охрана има всякакви видове милици и не само, че не се допринася за търсенето и спасяването, а напротив, погазват се основни човешки права. Това противоречи на мандата на агенцията. И накрая знаем, че неправителствените организации бяха обвинени за това, че те допринасят за влизането, незаконното проникване на мигранти, които идват от северноафриканските брегове. Интересуваме какво ще отговорите вие. Госпожо Ван Бергер, не ви видях. Ако може да бъдете кратка, вие сте последната. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на господин Реджери. Много от моите въпроси вече бяха зададени, затова аз ще се огранича до един или два от тях. Връщанията според мен са много интересна област. Фронтекс отруи своя бюджет. В същото време миграционните потоци намаляха. 97% от мигрантите – които дойдоха в Италия през 2016 година, са економически мигранти. Според мен, Либия трябва да предприеме много решителни стъпки по връщанията. Вземете моята страна, Швеция, 2015 до 16 година имахме 80 000 души в Швеция, които трябваше да се върнат. Ние разбираме какви са насоките в работата на Фронтекс, но ме интересува как ще бъдат върнати тези хора и какво ще е разпределението. Могат ли държавите членки да поискат помощ и как можете да им помогнете? Благодаря, господин Леджери. Много ви благодаря, господин председател. Ще се опитам да групирам някои от сходните въпроси. Първо по участието на държавите членки е, в различните групи за съвместни операции. Не съм сигурен дали правилно съм разбрал, но доколкото знам всички държави членки изпълняват задължителните изисквания е, да попълнят тези екипи за бързо реагиране с човешки ресурс. Това отговаря на регламента и неговото приложение едно. Всички държави членки са уведомили или са в процес на уведомяване по списъка. Всички те са се ангажирали да предоставят служители и в момента ние чакаме да получим имената. В някои държави членки има трудности, но ще се намери решение. Ако в даден момент е необходимо да се задейства екипа за бързо реагиране, държавата членка би трябвало да отдели повече от първоначално предвидените служители техническото оборудване. Не всички държави членки тук могат да се включат с някакъв принос. Затова имаме различни варианти. Изискването не е задължително, трябва да го спомена. Но е и част от мандата на агенцията. Тя трябва да натрупа собствено оборудване. През септември ще представим а, стратегията за следващите 10 години. Първата цел е 2018 година да направим проучване на това, доколко осъществимо е създаването на един набор от оборудване чрез дългосрочни договори за наемане, например, на плавателни средства, така че да не ги купуваме. Имаме подобни рамкови договори и ще започнем с нови инициативи в междуинституционален формат. Виждаме от опита с бреговата охрана, че това се прави. С други думи, Първата стъпка е да видим доколко тези групи могат да бъдат съставени. След това трябва да видим дали те могат да реагират в пиковите периоди, когато има големи празноти и държавите членки не могат да предоставят необходимото техническо оборудване. На по-късен етап е възможно обема оборудване, използван от агенцията, да се осигурява от самата агенция и само по изключение да трябва да разчитаме на националния принос на държавите членки. Това беше обсъдено от нас преди няколко дни. Имаше и въпроси за Централното Средиземноморие и ролята на различните НПО, участници, частни инициативи, както и положението в Либия. Исках да отговоря на въпросите за изпълнението на регламент 6065 от 2014 година. 2016 година Централното Средиземноморие беше в много особена ситуация. От една страна ние нямахме правомощия и на срещна страна. В източното Средиземноморие има голяма разлика, защото там Турция е съседна страна, Испания има Марокко като съседна страна. Но ситуацията около Либия е много специфична, защото там агенцията няма с кого да преговаря. Фронтекс не разполага с персонал или офиси в Либия, така че ние можем да получим само непряка информация. 2016 година видяхме, че има увеличение на НПО, които предоставят кораби. Имаше обаче и друг вид НПО, бих казал, които работеха за мигрантите и правата на човека, но се отнасяха враждебно към определени НПО и спасителни операции. Всъщност трябва да имате предвид, че Frontex използва много плавателни съдове, средно 12-13, които работят по Тритон. Има и друга операция, София, пак операция на ЕС, която се изпълнява на национално ниво от Италия. Така че тук има много участници и заинтересовани страни. Освен това, трябва да кажа, че със сигурност има едно пренасочване на юг повечето от нашите намеси бяха в либийски води или в непосредствена близост. Също така имаше известна опасност либийските трафиканти да използват наличието на кораби на Фронтекс, както и на други страни, за собствените си престъпни цели – и тук ще кажа, че трябва да има равновесие. Разбира се, че търсенето и спасяването е приоритет и мандат на агенцията, но ние трябва да направим оценка и да видим дали не улесняваме трафикантите. Това е предизвикателството, но разбира се, спасяването на човешкия живот винаги е приоритет. След това, сътрудничеството с Либия може би трябва да поясня, че агенцията наистина би искала да може да сътрудничи с мисии на ЕС, чиято цел е принос към изграждането на капацитет в Либия. Ние имаме сътрудничество с Еомет и София, работим с либийската брегова охрана и в след няколко седмици отново ще обучим част от тях. Но трябва да кажа, че е много трудно да обучаваш брегова охрана, прекъсване от залата без микрофон. Да, точно това казвам, продължава оратора. Много е трудно да обучаваш, когато всъщност липсва държавност, няма с кого да преговаряш трябва ясно да заявя, че Фронтекс не може да избира хората, които идват на тези обучения. Ние обаче можем да предоставим обучение, да се съсредоточим върху уменията, основните права. Струва ми се, че Дългосрочно това е единствения начин, а именно да намерим с кого да преговаряме. Но имаме и гражданска мисия на ЕС в Либия, която за сега има седалище в Тунис заради проблемите със сигурността в Триполи. Имаме и експерт на Фронтекс, който участва там. Тези два канала Елбам Либия и София всъщност са начините, чрез които Фронтекс иска да се ангажира, когато е уместно и да преговаря с някаква зачатъчна форма на управление в Либия. Но в момента няма с кого да преговаряме, както вече казах. Имаше и въпроси за альтернативните маршрути в Централното Средиземноморие, както и въпроси по инцидента с тунезийския флот. Ние наблюдаваме какво се случва. Имаме независими средства за наблюдение и наблюдаваме и по-на запад, за да следим потока, който постъпва в Тунис от Алжир. Наистина видяхме, че има проблем с операция по търсене и спасяване, който не е решен. В реално време в този случай изпратихме информация на италианските власти.